Die wissen das. Ja, ja. Aber es ist gut, wenn du das sagst. Meine Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, колеги, много ви моля да заемете местата си. Днес ще проведем изслушване, за да може след точно една година да обсъдим работата на Европейската служба за външни действия. Ще обсъдим докъде е стигнало изграждането на службата, как върви сътрудничеството между нея и останалите институции. И много се радвам, че този наш първи разговор ще се проведе в присъствието на компетентни представители на парламента, на службата за външни действия и на Европейската сметна палата. Знаете, че през следващата година трябва да се направи преглед, за който трябва да се подготвим, тъй че гледайте на нашето изслушване като на подготовка. Äh, sondern wir wollen das, glaube ich, als einen Prozess sehen, wie wir alle miteinander das gemeinsame Ziel, das wir gemeinsam. В крайна сметка всички ние имаме една и съща цел да усъвършенстваме европейската външна политика и политика на сигурност. Много се радвам, че от страна на комисията е тук господин Шефкович, както и генералният секретар Кетрин Дейп. Радвам се, че има високопоставени служители на Европейската служба за външни действия. Радвам се и на присъствието на господин Пингстън, който е член на Европейската сметна палата. Също и представители на университета в Лювен и Европейския колеж. Виждате колко е литно е присъствието. Всеки от ораторите ще има по 5 минути да направи своето въведение, след което ще обсъдим отделните теми. Надявам се да оплътним възможно най-добре предстоящите 2 часа. Сега предлагам направо да навлезем в дебата и с радост давам думата първо на комисар Шевкович. Thank you very much, uh, Mr. President. And first, I really would like to thank... Uh, благодаря много, господин председател. Нека първо да благодаря на Комисията по външни работи, да благодаря и лично на вас за това, че решихте да поговорим за напредъка постигнат от създаването на Европейската служба за външна дейност. Много се радвам, че е тук е генералния секретар господин Вимон и главния оперативен директор Девид О'Саливан. Работим с вас в тясно сътрудничество, работим и в Кати, с Кати и обсъждаме как и обсъждахме заедно с вас създаването на службата за външна дейност. Отлично си сътрудничихме през последните две години е, и на практика, и от гледна точка на политиката. И мисля, че ще се съгласите с мен, че редовно се виждат резултатите. Европейският Европейската реакция на арабската пролет бе разработена е, съвместно с вас. Е, външните програми за сътрудничество, за подготовката на както и външното сътрудничество между служ... и отличното сътрудничество между службите на парламента и комисията. Искам да заявя също, че е, е, редовно работим заедно, за да изготвяме срещи на върха с трети страни за председателя Броз и председателя Ван, Рой, Ван Ромпой. Редовно си сътрудничим и в делегациите. Планираме заедно и проверяваме случващото се с европейската помощ и предаваме послание на страните, с които работим, на организациите е, за политическите и секторни въпроси. Всичко това е много важно в връзка с Дърбан. След влизането сила на Лисабонския договор беше важно да се приложи решението за службата за външна дейност в рамките на международните правила и рамки. Някои от административните въпроси които бяха очертани като недовършени в доклада за върховния представител през декември, вече са решени. Организирана е Организирано е разпределението на работата в делегациите. Знае се всеки какво трябва да прави и как. Работим по сътрудничеството и по предаването на информация към делегациите. Например, в инструкциите, които бяха изпратени на 20 декември, до ръководителите на делегациите се покриват задачите, които всички категории служители могат да извършват. Взема се предвид е, всичко, което може да помогне на ефективната работа, като се вземат предвид и финансовия регламент и регламента за служителите. Наскоро създадохме и механизъм за координиране на управлението на служителите ни в делегациите, които заместиха предходните механизми, които съществуваха в рамките на комисията. Редовно трябва да преразглеждаме въпроса за броя служители, защото е необходимо по приоритетните задачи да имаме достатъчно много служители. Затова се преназначават служители, когато се променят приоритетите. Важен въпрос е, са и средствата за развитие в различните части по света. В тази връзка ще работим по приоритетни задачи като енергетика, околна среда и вътрешни работи. Същевременно трябва да се вземат предвид 5% съкрещения на служителите, които са задължителни за институциите и е, Комисията ще вземе е, това предвид е, и ще го направи постепенно за няколко години. Много важно е сътрудничеството между комисията и службата за външна дейност, за да може Европейския съюз да изиграе своята стратегическа роля. Разрешихме, основ... вече сме разрешили основните въпроси и се надявам, че нашата съвместна работа ще доведе до добри резултати. Благодаря. Thank you, Mr. Mr. Chairman, and I thank you uh, for your uh, very kind words at the beginning. And... Пьер Вимонт има думата. Благодаря много. Се радваме с Дейвид, че сме тук. Нека първо съвсем накратко да поговоря за работата извършена от Европейската служба за външна дейност през последната година. Първата година на нашата дейност всъщност беше свързана с изграждането на капацитета. И всичко това се случваше по време на криза. Не забравяйте, че когато Европейската служба за външна дейност, СВД, е, бе създадена, имахме множество кризи, включително тази в службата за външна дейност, след това събитията в арабския свят, така наречената арабска пролет. Така че, ако се опитаме да обобщим нещата, може да се каже, че сме работили по три основни въпроса. Първо, създаването на новите делегации на Европейския съюз и установяване на сътрудничеството с държавите членки на място, очертаване на насоки за сътрудничеството и най-добрата и обмен на, на най-добра практика. Очертахме и насоки за дипломатическите стъпки и на този етап от държавите членки получаваме добра реакция. Вторият елемент са работните процеси. Първото в Брюксел, в Централата, както и в съвета, където върховният представител пое задачата на ротационното председателство в различните работни групи, е, и както и сътрудничеството с Европейския парламент и политическата отчетност. Първата задача тук бе свързана със създаването на нова практика и нови процедури за управление на кризи. Създадохме нов стил с платформи за реагиране при кризи, при който събираме всички. Така работим в Сирия и на други места. И до тук изглежда, че да, ще отнеме време, но вече сме тръгнали в правилната посока. Що се отнася до втората година от работата на СВД, трябва да напреднем. Трябва да подобрим и консолидираме постигнатото през първата година. И тук имаме три основни предизвикателства. Първо, да се изгради новата административна култура. Започнали сме вече работата по този въпрос още през първата година, но трябва да се подобри начина по който работим заедно и различните елементи на СВД трябва да могат да работят координирано и хармонично в една и същата посока. Също времено държавите членки искат това, което те наричат интелектуално лидерство – при всички положения е необходимо да поемем все повече инициатива по отношение на събитията, които се случват по света. След това, другата важна задача е бързата реакция. Начинът по който е организирана системата не ни позволява достатъчно бързо да вземаме решенията, а събитията понякога се развиват много бързо. Примери за това са Сирия, Либия, Египет, така че трябва да сме по- силно представени на място и да реагираме бързо и по-ефективно. Вторият важен въпрос е свързан с съвхватния подход, т.е. искането да работим с всички институции, за да може да подхождаме интегрирано. Тоест да използваме не само дипломатически методи, но и да се възползваме от всички инструменти, които са ни на разположение. И накрая, и знам, че това е идея, която е важна за много от депутатите в Европейски парламент, необходима ни е стратегия, стратегическа визия. Трябва да можем да се движим напред по по-стратегически начин. Не става дума за нова европейска стратегия за сигурност. Повечето държави и членки всъщност е, настояват е, да се работи с нещо по-малко амбициозно, но е, което да дава възможност да се определят верните приоритети и да се създаде план за действие за следващите години, за да знаем къде точно искаме да стигнем. Спирам до тук, господин председател, и оставям възможността и на Девид да се изкаже. Благодаря, господин председател. Мисля, всички приемаме, че в край на краища целта на външнополитическата служба е именно политическа и изработването и провеждането на политиката. И през първата година, разбира се, главното препятствие през всичко това бе от организационен характер. Опасявам се, че доста административни структури е, изразходват повече време за управлението на самите себе си, отколкото за е, извършването на поверените им функции. Но така или иначе, първите месеци бяха особено трудни. Трябва да приемем това. Не бе толкова лесно да съберем всички парчета от мозайката, но, както каза и Пьер, към края на първата година можем с известно удовлетворени да хвърлим поглед назад и да заявим, че успяхме да създадем структурите и, и да приемем реда, на работа. Обработихме близо 8000 кандидатски молби за около 150 вакантни места. Изцяло съм съгласен с заместник председателя на комисията Шевкович, че през цялото това време работихме добре в сътрудничество с всичките институции, с самата комисия, разбира се, било то по многогодишната финансова рамка или по добросъседската политика – и продължаваме е, в ход е, да, да изграждаме структурите си. Неизбежно е при това да се появят някои противоречия, някои, ако щете, бюрократични междуособици. Но мисля, сега всичко това е зад нас е, и е, поддържаме много добри работи взаимоотношения с колегите от комисията, както в Брюксел, така и в делегациите. Разбира се, трябваше да поемем част от е, работата на ротационното председателство на съвета. Управляваме съвета по външна политика и съответните работни групи. И разбира се, в тясно сътрудничество работехме през цялото това време с парламента както по линия на парламентарния контрол, на който обект е госпожа Аштън, която отдава голямо значение на това, но и чрез оперативни контакти с членовете на парламента. Не успяхме, признавам, така успешно да се справим с отправените парламентарни въпроси. Трябваше да изграждаме взаимоотношенията си, разбира се, и с Сметната палата, с службата за борба с злоупотребите, с омбудсмана. Трябваше, разбира се, да обезпечаваме и работата на председателя на комисията Баросо и на президента на председателя на съвета Ван Ромпой по повод изявите им на международни форуми. Онова, което вече сме изградили, сигурен съм, не е съвършено – но във всеки случай има на какво да стъпим. Трябваше, разбира се, и да захраним, така да се каже, дипломатическата е, е, си мрежа. След САЩ, Китай, Франция, Великобритания и Германия по численост тази дипломатическа мрежа на е, външнополитическата служба на Съюза е, е на шесто място. Най-голяма. Все така смятаме, че е, финансовата част е, на всичко това далеч не е оптимална. Не споделяме до край мнението на комисията. знаме също така, че уважаеми госпожи и господа депутати, членове на Европейския парламент, също не споделят нашето мнение. Но а, е, ние а, положихме усилия изцяло да интегрираме делегациите, представителствата на Европейския съюз чужбина е, в структурата на службата. Трябваше да се извърши една промяна на мисленето, що се отнася до включването на делегациите в структурата за изработване на външна политика. И аз съм убеден, че те първа ще можем да постигаме и по-висок синергиен ефект, а и да пестим средства чрез общо ползване на, на помещения, чрез дистанционна работа. Нанасяме се и, на нова, и в нова сграда, за което трябва да благодаря на парламента. Това също е част от изграждането на една административна култура, част от изграждането на общо чувство за принадлежност. До сега бяхме пръснати на много места из Брюксел, което разбира се трудно може да допринесе за изграждането на институционна култура. Проектът, разбира се, е средно до дългосрочен. Струва ми се, че още 3-4 години ще са необходими за приключването на първата фаза. И разбира се, в край на кращата всичко това се свежда до материалната част, ако щете. От тук нататък смятам ще можем да създадем една ефективна, ефикасна, съвременна администрация, която да провежда съответната политика. В софтуера, в края на кращата обаче, съдържанието е преди всичко политиката. И това съдържание не се промени, кой знае колко, след Лисабонския договор – по същество е, остава предизвикателството, че свързано с това, че решенията в областта на външните отношения и сигурността и съответната обща политика се вземат единодушно, т.е. с единодушие, просто е, остава да видим каква воля ще проявят държавите членки да говорят е, на един глас пред международната общност. Следващият докладчик. Благодаря ви, господин председател. Както знаете, Сметната палата извърши два одита е, и независимо от известни критични бележки, общо взето, изводите бяха доста положителни. Така че за службата за външно действие, според нас е изключително важно да се опре на мерките за подобряване на работата, които бяха предприяти и, и да, да не се откаже от тях, да, да не ги компрометира. Uh, ще ви запозная с практическите аспекти на новата институционална рамка и ще ви дам актуална информация, ако ми остане време. Но нека започна с сложността на уредбата. Ясно е, че създаването на външно-политическата служба има сериозно въздействие върху институционния ландшафт на комисията. Стигна се до дълбока промяна в разпределението на отговорностите. Що се внася до политиката в областта на развитието, сега е, тази дейност е, е тясно свързана с е, службата за външно действие. наред с това и службата за външно действие общува с Генерална дирекция разширяване, економика и разбира се търговия. Така че един ръководител на делегация на дипломатическо представителство на Съюза в е, чужбина ще трябва да общува с поне 4 служби на комисията. По-нататък, що се отнася до разделението на задълженията между външно-политическата служба и генерална дирекция ДЕВКО, т.е. развитие, по повод на основни въпроси като програмирането, трябва да кажем, че те не бяха особено добре изяснени едва през януари тази година бе променена уредбата и ще трябва те първа да натрупаме опит, за да оценим нейното качество. Новия статут на делегациите като на квази посолства, а на ръководителите на делегации като почти посланици, очевидно поставя акцента върху политическата им роля, както се и приема общо взето. Но това полага сериозно бреме върху делегациите и техните ръководители. Както знаем, и до сега не бе лесно да се изпълняват двете роли, но днес на политическата роля се отдава далеч по-голямо значение. Друг въпрос е за това доколко служителите могат да съвместяват двете си качества. Едното във връзка с развитието, помощта за развитие и съответните програми, и другото във връзка с чисто политическата дипломатическа работа. Наред с това, ръководителите на делегации са принудени е, да извършват много времеемки, понякога важни е, дейности, е, като, например, разпоредители от втори, е, втора степен с бюджетни средства. Все още не сме извършили одит, но поручихме доста документация. Посетили сме на място няколко делегации. Какво се очертава на практика? На практика има известна неудовлетвореност от делегациите от новата институционална уредба. Нека ви дам няколко примера, господин председател. Мога да цитирам от документи. Единият е от ноември миналата година. Това е документ отговор на директор е, по доклада за външно подпомагане. Що се отнася до ползотворяването на служителите на Девко, изразяваме съжаление, че не се оказа възможно окончателно да се приемат правила за отношенията между комисията и външнополитическата служба по повод на тази дейност. Един друг доклад от средата на миналата година. Там се казва, че организацията на външнополитическата служба като отделна институция, отделна организация поражда известно фрагментиране при управлението на проекти на комисията. Служителите на външнополитическата служба трябва да имат възможност да участват пълноправно в дейностите по развитието. И накратко още един пример. Създаването на външнополитическата служба и придаването на служителите на делегациите към службата от една страна и към комисията, от друга възпрепятства осъществяването на програмите за развитие. И авторът тук казва, за да не се стигне до пълен застой на програмите за развитие, оперативните служители практически навяра парафират документи без каквато и да било възможност да се уверят в тяхната достоверност и вярност на място. И макар и всичко това да бе сведено до знанието на централата към 15 март миналата година, до края на миналата година дори не е бил подаден отговор. Причините може да са много, дори може да са разбираеми, но в всеки случай фактите са достатъчно тревожни. изчерпах даденото ми време. Е, няма да ви занимая с най-новото, е, но ще ви предоставя информацията в писмена форма, господин председател. Благодаря ви за информацията. Давам думата на следващия докладчик. Благодаря ви, господин председател, за отправената ни покана да участваме в днешното изслушване. Накратко ще ви запозная с, с свое изследване по, поръчка, изследване по поръчка на Европейския парламент на някои страни, в това число страните в развитие. И, а, е, на моето изказване е външната значимост на Европейския съюз, външно-политическата значимост като основен проблем. Какво имаме предвид? Тук се каза за необходимостта от приоритизиране, за ясно дефиниране на стратегия. Аз най-вече съм разтревожен, че твърде често пренебрегваме главното предизвикателство. А то е, че другаде по света вече не се гледа на Европейския съюз като на значим. Дори значимостта на Европейския съюз се поставя под въпрос, от което следва, че е без значение каква е стратегията ни, например, в областта на демократизацията, ако останалата част от света просто не ни слуша или просто не смята за необходимо да се вслуша в нас три неща, които бих искал да акцентирам. Те са добре познати за всички ни. Е, въпрос за три параметъра на контекста е, с сериозно значение. Това е, което се вижда на екрана, е една карта, която се ползва в Китай. Е, и виждате, че Европейският съюз не е в центъра на графичното поле колегите от Азия, но и от Африка вече гледат на новите световни сили, в това число на Китай, като на по-значими и все по-действени. И това е сериозен повод за загриженост. На втората графика имаме нововъзникващи съзвездия е, на властта в, е, на световната арена ние не ги познаваме добре. И макар и да не може да се изведе категорична тенденция, от контактите си с китайските и други азиатски колеги стигам до извода, че отношенията в тези нови съзвездия на международната политика са по-значими за вземаните от една или друга страна решения. И Европейският съюз, службата за външно действие, следва да е добре запозната с отношенията, които възникват и се развиват в тези нови констелации. И следващото предизвикателство, следващият контекст, това са хората, народите. Много се радваме на различните революции. За мен проблемът обаче е, че Европейският съюз не е в състояние да удовлетвори потребностите на тези народи, на тези хора. Но става въпрос за заетост, или по-скоро за липсата на заетост и за е, насъщни човешки потребности. И не само в арабските страни, а и в Африка гледат на Китай в това отношение като на един много по-значим и действен международен субект. Да не говорим за ислямистските движения, на които също се гледа като на по-действени, с подкрепата нерядко на Саудитска Арабия и на други от залива. И подходът ни трябва да бъде по-скоро отвън навътре. Тоест, не би следвало просто да проектираме е, инструментите които сме изработили тук, да ги насочваме навън, съобразно своята преценка. Би трябвало да започнем от това, което иска и мисли за нас външният свят. И трябва да се положи на една географска карта – какво според едни или други региони, едни или други държави е важно и се очаква от Европейския съюз. Освен това Европейският съюз трябва да изработи такава политика, която да бъде осезаема в останалата част от света. Едва тогава ще може да заявява своите ценности и претенции, например, що се отнася до правата на човека. По-нататък видимост, осезаемост на резултатите. В тази връзка външно политическата служба се нуждае от далеч повече експерти, които на първо място да владеят съответните езици, китайски, мандарин, арабски. Ясно е, че бюджетните средства няма да пораснат, и оттам следва, че външнополитическата служба трябва в далеч по-голяма степен да разчита на външни експерти, на мозъчни тръстове и радикално да промени кадровата си политик. Абсурдно е, например, че един от малкото специалисти, е, които владеят китайски е, и са работили в Пекин, е, сега е насочен към като референт към Тунис. С това искам да приключа. Благодаря ви. Ladies first. Okay, whatever. Three minutes. Gracias, señor presidente. Eh, yo creo que con independencia de las cuestiones personales que han... Благодаря, господин председател. Като оставим на страна въпросите от личностен характер, свързани с върховния представител на Европейския съюз, във външната политика би следвало много внимателно да обмислим, да хвърлим светлина върху тъмните неща и да насочим вниманието си към основните неща, към фундамент. А той се състои в това, че благодарение на политическа си служба, външна политика, Европейския съюз ще може да провежда далеч по-ефикасна и далеч по-ефикасна значима външна политика. Ако говорим, е, е, ако се надяваме конфликтите по света в Близкия изток и къде ли другаде не да се е, решат сами, очевидно това е иллюзия. Възможно ли е да имаме една по-единна, по-съгласувана външна политика? Аз мисля, че да. И аз тук бих искал да напомня че на времето Европейският парламент настояваше външнополитическата дейност да бъде съсредоточена в рамките на Европейската комисия. Имайки предвид, че държавите членки ще продължават да имат своите разногласия по повод на участието на Европейския съюз на международни форуми. Различните спорове помежду им за пореден път доказват, е, че е, създаването на външнополитическата служба като самостоятелна във връзка с Европейската комисия е, е необходима и успешна стъпка. И на мен ми се струва, господин председател, че примерът на арабската пролет е, положителен пример, независимо от първоначалните колебания – Например, когато се е, прие забранената за полети зона над Либия, Европейският съюз даде добър пример за сериозна политика на добросъседство. За мен е важно външно-политическата служба да не се превърне в арена на противоборство между европейските институции и държавите членки. Бих искал още да кажа, господин председател, че поне що се отнася до нашата политическа група, Европейският парламент е сравнително удовлетворен от поетите ангажименти от външнополитическата служба с единственото пожелание за актуално информиране на парламента за резултатите от заседанията на Европейския съвет по външна политика. Европейският парламент е, настоява да бъде адекватен участник в тези процеси. Много, разбира се, остава да бъде направено, но трябва да потърсим една по-добра координация между държавите членки и освен това да изпреварваме събитията вместо да вървим след тях. Както казах, е, очакваме е, съответно е, външнополитическата служба и Върховния представител по нашите работи да откликне така позитивно на нашите коментари, както ние откликваме на нейните. Благодаря, господин председател. Нашата група също гледа положително на изминалата една година от изграждането на външнополитическата служба. И с един конструктивен подход, напълно конструктивно. Е, е, ние продължаваме да насочваме вниманието към онези неща, които трябва да се подобряват. И това е естествено. Както се и каза, е, службата възникна в трудни времена, ежедневно едва ли не, къде ли не по света възникваха кризисни ситуации. И в този дух на конструктивност ние ще се заемем с по-нататъчните отношения чрез нашия представител господин Галтиери, който за съжаление днес не е тук. От сега мога да кажа обаче, че именно в дух на конструктивност ние посочваме проблемите и недостатъците, които според нас могат да бъдат преодолени. Дават се широки правомощия на външнополитическата служба и естествено е да очакваме от нея стратегически подход. Една стратегическа концепция – основана на приоритети, доколкото не всичко може да заслужи еднакво внимание. И така ние гледаме на тези проблеми и недостатъци е, са първо свързани с отношенията между службата и комисията. Има няколко примера. Е, например, неизпълнението от комисията на договореното в Мадрид за прехвърляне е, към е, службата за външно действие на инструмента за стабилност. Друг момент е ефикасността или оптималността на иерархията, разделението на функциите между изпълнителния генерален директор и главния оперативен директор – не е най-удачно и поражда въпроси при възникването на кризи, което естествено засяга последователността, непротиворечивостта на външнополитическите действия. in this context when we have, I mean, on one hand we have в тази връзка, от една страна, например, възниква финансова криза, е, в която в преодоляването на която трябва да хвърлим всичко. Е, и държавите членки много обичат е, да прахосват фразеология в такива случаи, без обаче да предприемат някакви действия. И в такъв случай външнополитическата служба трябва да свърши своята работа да оказва натиск върху държавите членки. Нейната работа на службата не е да фаворизира една или друга държава членка, а да отстоява общо европейския интерес. И за да постигнем значимост на външнополитическите си действия, е, във връзка с изказването, което прозвуча преди малко. Един от е, факторите е за разпределението или, или ако щете, противоборството между една и друга принадлежност. Е, между принадлежността към апарата на външнополитическата служба и от друга страна към дипломатическите служби на отделните държави членки. И разбира се въпросът за демократичния контрол. Много се подобриха нещата и Европейският парламент цени това, но и, и, и тук е необходим един стратегически диалог. Сигурна съм, че ще го проведем. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на СВД, нека първо да кажа колко високо ценим факта, че се провежда това изслушване за първата година от работата на СВД. Бих искала да споделя времето си за изказване с моя колега от делегацията, който искаше да се изкаже, така че ще бъда съвсем кратка. Първо, баронеса Аштън заяви, че ще е готова с изграждането на СВД до края на годината. А, ние се съмнявахме дали това ще е възможно, но тя успя. До края на годината или поне в първите дни на следващата, СВД вече съществуваше и функционираше. Това само по себе си е подвиг. Освен това, самия факт, че СВД успя да действа по време на всички бурни събития, които се развиха през тази година, също е отлично постижение. На трето място. Независимо от това колко искаме службата да приоритизира работата си по географски райони, трябва да си дадем сметка, че по някой път нещата не зависят от нашите решения. Някъде се развиват някакви събития, на които трябва да реагираме. И не може да не се реагира и освен това Европейски парламент очаква от върховния представител да реагира много бързо – аз и моята политическа група смятаме, че основната ни отговорност тук трябва да е обаче в непосредствената ни в страните, които ни заобикалят, непосредствените ни съседи. И накрая. Аз лично бих била доста шокирана, ако госпожа Аштен може да направи е, на една от големите сили в Европейския съюз същото, което направиха китайците. Благодаря. От името на своята политическа група бих искала да кажа, че в началото всички си даваха сметка, че външната служба ще е една изключително трудна задача. неяснотата идва от Лисабонския договор. Това не е точно външно министерство, не са точно външни работи, но това е. И в този контекст, в тази рамка, и ние смятаме, че въпреки, че има много а, недостатъци, които все още не са премахнати, че ЕСВД е постигнала много. Като цяло делегациите се приемат добре и в Европейския съюз, и, на трет, и в трети страни, и това е добър знак. А е много трудно да се съберат позициите на комисията, съвета и държавите членки, казва госпожа Луначек. Какво можем да кажем за сътрудничеството между делегациите и посолствата на държавите членки. Разбрах, че има нова система за евентуално съвместно изготвяне на доклади. Може ли да ни дадете повече информация? Още нещо. Би било добре СВД наистина по-сериозно да поеме ръководната роля в формирането на външната политика на Европейския съюз. заедно с държавите членки. И там, където не е възможно да се постигне съгласието на всички държави членки, както се случва понякога по правата на човека, тогава смятам, че когато има съгласие на Европейския парламент, делегацията на СВД на място трябва да се задейства. Важен е въпроса за представителството представеността на жените в СВД. Има някои постижения, но все пак. Друг въпрос е свързан с колегата, казаното от колегата Брант на Кенет за управлението на кризи. Казахте, че, лот, че корабът вече пътува. Кога смятате, че ще стигне пристанището и в какъв вид. Искаме активност в управлението на кризи, в изграждането на мира. И гражданският компонент за нас е важен, защото по настояще повечето операции са цивилни, но голяма част от структурите имат по-скоро опит във военната сфера. Създава се и впечатление, че СВД не се интересува много от въпросите, свързани с развитието. Може ли да ни кажете как може да се подобри това за бъдеще? Господин Танък, да. Мина една година. Ние като екарек сме конструктивно а, ангажирани с а, СВД но все още не сме е, взели крайното си решение. Крайна позиция не е определена. Най-лошо беше положението във връзка с Ливия, е, но е, времено и еврозоната доста и кризата в нея доста разсея лидерите на Европейския съюз от външната политика, така че не е случайно, че СВД остана на по-заден план. Смятам, че екипът е отличен. Много силно съм впечатлен от Пьер Вимон и Дейвид О'Саливан. Самия факт, че има мрежа на Европейския съюз по целия свят, който може да се, която може да се занимава с търговия и осигуряване на помощи е отлична. Има и други области, в които може да се работи. Нека да помислим за економиката на Барбадос и Панама. Първоначално се предполагаше, че ще има спестяване на средства за държавите членки, защото така ще могат, особено малките страни, да намалят броя на служителите в посолствата си. Ако може това да се докаже с конкретни цифри, би било отлично. Не съм много сигурен, че СВД трябва да получи консулски функции. Европейският посланник – Е, е, посланиците е, поеха своята роля успешно. Назначени са нови специални представители, блестящи кандидати са се явили и подходът към сътрудничеството с парламента е много по-силно ангажиран, отколкото по-рано, в последните 12 години поне, откакто съм депутат тук. И самия факт, че залата днес е пълна, иллюстрира голям интерес към СВД. При пътуванията си в някои страни е, на официални посещения, по някой път съм получавал много добра подкрепа от е, мисиите, по някой път не е толкова. Ние искаме да се постигне по-голяма ефективност и се радвам, че изразих от госпожа Луначек, приветствам реактивната, не проактивна роля, възприета от върховния представител в много области. Благодаря. Uh, I would like to propose that we have another round uh, of answers. А сега Нека да дадем думата за отговор и след това ще заберем още въпроси. Първо комисията. We achieved uh, very significant uh, progress, and I absolutely agree with uh, David uh, that. Е напредъка и постиженията на службата за външни действия, а не и беше лесна задачата, нито нейната, нито на комисията. Сега вече сме на етап, на който се вижда, че СВД и комисията могат да си сътрудничат и да се подкрепят взаимно. Има един момент, който още не е споменат и искам да насоча вниманието ви към него – външното измерение на важните моменти от вътрешната европейска политика предизвикват голям интерес от страна на нашите партньори. Става въпрос за политика в областта на енергетика, политика, търговия, научно-развойна дейност, производство и така нататък. Европа има реномето на водеща в това отношение и сега е важно да запази тази своя водеща роля. Във връзка с това за мен не е лесно да се примиря с това, което казва професор Коркай. Разбирам, че той е, прилага академичен подход, но от практическа гледна точка аз не виждам да имаме проблем с значителността си като Европейски съюз. По отношение на... Когато говорим за нововъзникващите економики, е едно, Европа е цял блок от държави, който е най-важен партньор за всички упражнява, излъчва най-много привлекателна сила за външни инвестиции. Това личи и в хода на всички важни търговски преговори, например в Г8. Е, наистина, преговорите в Доха не напредват както ни се ще но въпреки това Вижда се, че за нашите партньори е важно да участват в търговски преговори с нас. И сега важното е този огромен интерес да бъде оправдан. Сра... Сега тук беше направено сравнение с Китай – Ами, мисля, че трябва да бъдем горди с това, което извършваме там. Там спазваме своите ценности, работим дългосрочно, създаваме работни места, грижим се за устойчиво развитие, работим по правилата на отговорното управление – а за нашите данакоплаци е важно, че спазваме и строг, строга бюджетна дисциплина, но така или иначе сме горди с това, което вършим там, макар че има още какво да се желае. Бях впечатлен от графичните изображения, които бяха показани, но нека да бъдем откровени. Когато пътувам в чужбина и участвам в различни сред, е, срещи на върха, наблюдавам как сме организирани ние и как са организирани другите. Говоря за групи, които година, в годината веднъж два пъти се виждат, с, е, се срещат с европейците и могат да направят сравнението, да не бъдем прекалено самокритични. Господин председател, ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, останалите ще оставя на Деви. Напълно съм съгласен с много отказаните неща. Трябва да имаме предвид, че има нововъзникващи економики и трябва да приемем това. Живеем в нов свят. И мисля, че е добре, че тези нови страни развиват голяма ефективност и голяма конкурентна способност. Въпросът е доколко Европейския съюз е, е полезен. Е, има достатъчно информация, която доказва, че всъщност е, той си е съвсем на мястото. Ето, например, при арабската пролет се очерта ролята, която трябва да играе Европейския съюз при подобни ситуации. Държавите членки успяха да поддържат отворени каналите на комуникация с Арабската лига и с Африканския съюз, въпреки военните операции, които протичаха. И успяхме да поддържаме връзките с всички страни на конфликта, така че това беше много полезно. Същевременно трябва да имаме предвид, че в този глобален свят Европейският съюз трябва да намери ново място за себе си. Но релевантността тук е съвсем ненужен въпрос. Ана Гомеш казва, че трябва да сме по-амбициозни. Държавите членки си дават сметка, че трябва да събират ресурсите си и да ги споделят. Кризата още повече подчертава това. Но когато говорим за събиране, за споделяне, това означава и за събиране а, и на различните отрасли и частните предприятия. Опасявам се, че много по- Трудно ще бъде това, защото трябва да продължим да работим по същия начин, по който работи американската администрация. Става дума за интелигентната защита. Същевременно, мисля, че ползите ще станат ясни на следващата среща на върха на НАТО в Чикаго. Ме зададе ми въпросът за управлението на кризи. Къде се намира корабът? корабът вече е на вода. Това е най-важното. И така. Всички колеги, не само от СВД, но и от различните генерални дирекции на комисията и от съвета се обръщат към нас, когато възникне международна криза. Точно така трябва да се работи, да работим заедно все по-положително, във все по-положителен дух. А, и мисля, че тук сме постигнали много, защото честно казано, когато започнахме работата си, не е такава беше културата. Съгласна съм, че може да се направи повече. Спомена се възможността за цивилния компонент на общата политика за сигурност и отбрана. Важно е тук кой има опит при планирането на такива операции, но върховният представител нееднократно подчертава нещо, което е много важно. А именно, в момента има операции в Косово, Грузия, Афганистан и на други места, но бихме искали да започнем и други операции, а на този етап не е сигурно има ли ресурси за тях. Много важно е, когато предприемаме стъпки, да сме сигурни, че може да ни се вярва. Ако поемем ангажименти за подпомагане на полицейските сили, например, и след това не успеем да ги изпълним, нещата доста се напрягат. Наскоро върховният представител беше на заседание на Комисията по развитие. И по отношение на развитието, тя каза, че е много трудно върховният представител да върши всичките си задачи едновременно, защото в крайна сметка тя е върховен представител, заместник председател на комисията, председател на съвета по външни работи и така нататък. А, за това въпроса с. А, прибяг... за, за това все повече ще трябва да се прибягва към ротационното председателство. Но все пак през 2011 година бяха посетени а, над 36 страни от върховния представител. Имаше над 56 посещения общо. Господин Салафранка спомена някои недостатъци в отчетите, свързани с съвета по външни работи отчетността за, всеки един от, е, е, за всяка една от проведените срещи на съвета е, е нещо, което на този етап беше трудно осъществимо. Ще се опитаме да ви предоставим повече информация по-нататък. Благодаря, радвам се, че се... Би било добре да ограничите изказването си до 5 минути. Благодаря много, господин председател. Аз се получавам по-трудните въпроси. The... Първо, в отговор на казаното господин Пикстън, е вярно е, че като служба ние трябваше да поемем своята отговорност пред Сметната палата и другите органи за своето управление. Всъщност, когато бяхме в рамките на секретарията на съвета или в рамките на комисията, това не ни се налагаше. И сигурен съм, че все още има какво да се пожелая в това отношение от нас. Върховният представител госпожа Аштан посети сметата палата миналата година. Бяха установени добри отношения. Аз е, бих искал да се запозная с вашия текст в писмена форма, ако ми позволите, защото, вярно, имаше известно объркване в началото, никой не може да го отрече. И не бяха малко хората тогава и в службата, и в комисията, които, що взето, на всеки го, който пожелаеше да ги изслуша, разказваха как нещата не вървят. Но, но нещата вече не са такива. И е, изяснени са в голяма степен отговорностите, е, делегирането на правомощите и така нататък, но работата не е приключила. Сега е далеч по-ясно. Далеч по-ясно, отколкото бе в началото. И ние определено държим на най-високите стандарти за финансово управление и ще се постараем да е, ги спазваме. Що се отнася до набирането на персонал, според мен едно от големите предимства на новата структура е, че Тъкмо това, че, че можем да привлечем дипломати от държавите членки, това ни дава ново богатство на таланти, е, езикови и аналитични, от които през следващите години ще се възползваме. Сега, когато тук се казва, че някой, който владее китайски е, език, е, сега е насочен към Тунис, едва ли все пак езиковите умения са единственото, да дори главното умение, което е, трябва да се има предвид, когато насочваме един или друг експерт към една или друга част на света. Да не говорим, че експертните познания се развиват, а и променят с течение на годините. Съгласен съм, разбира се, с пожеланието да се увеличи относителната численост на жените. Не, че се опитвам да се оправдавам, но се казва реката, в която ловим риба, става въпрос за дипломатическите служби на държавите членки, не изобилства кой знае колко с женски екземпляри wonderful acronym ACID, e which I don't actually know what it means, but it is in fact an informatic system designed по-нататък нека споменем нашата информационна система, известна с е, акронима ASET. Благодарение на нея държавите членки, техните дипломатически служби и представителствата на комисията, т.е. делегациите на Европейския съюз от една страна и посолствата на двустранна основа на държавите членки могат да обменят информация по защитени канали. И поначало имаме значително подобрение на информационния обмен. Е, твърди се, че службата за външно действие не се интересува особено от политиката на развитие. Напротив, ние по наследство получихме много служители, които са работили на времето в Генерална дирекция развитие, а и в тясно сътрудничество с комисар Пибалкс работим. Ето така, изчерпах времето, което ми бе дадено, господин председател, приключвам. Нека и аз накратко отговоря на някои от въпросите. За значимостта ясно е, че Европейския е, съюз е един от най-значимите международни субекти, но в далеч по-голяма степен в е, търговията, в областта на търговията, в областта на развитието. А какво ще правим от тук нататък? Това е въпросът. На второ място, за нововъзникващите сили, е, колегите от Азия казват, че не само на равнището, на най-високото равнище, а и на ресорно, на експертно равнище се постигат договорености, които не са официални, така както сме свикнали ние в Европейския съюз, но във всеки случай влияят върху политиката и поведението на страните. Въпросът е и ние бяхме доста изненадани, честно казано, след е, изборите в северноафриканските страни. Бяхме изненадани, че гласовете отидоха не към либералните проевропейски партии, а към ислямистските е, и фундаменталистски партии. Въпросът е, не е ли това признак за понижената популярност на нашия модел? По-нататък въпроса за ценностите. Е, все повече от Юго-Исток, от Азия, е, чувам, е, да, вашите европейски ценности са прекрасни, но от Китай, от Южноафриканската република получаваме вода и електричество. За първ път в някои населени места в Конго е прокарано електричество и това не е проект на Европейския съюз. Така че става въпрос за осезаемо въздействие. Е, не че ценностите са нещо лошо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Uh, Аз исках да потвърдя това, което каза и господин О'Саливан. Изслушахме върховната представителка в Сметната палата в, в Люксембург и проведохме много интересен разговор с нея. Надявам се, че ще ми повярват членовете на тази комисия, а, че възнамеряваме да проведем одит за СВД Въпросът е кога да стане това, защото като гледаме докъде са стигнали нещата, предвиждаме най-рано 2013 година да има одит. Ще трябва много добре да преценим кога да стане това. Може би след ревизията госпожа Ещан помоли одитът да приключи преди да изтече нейният мандат. Ще се опитаме да изпълним желанието й но, както ви казах, ще предложа, ще предложим провеждане на одит. Председателят, благодаря. Има още девет записали се за изказване. Мога да им отделя максимум по минута и половина, защото иначе няма да има възможност за отговори, тъй като госпожа Гресле беше първа и е майстор на е, числата. Се надявам да спази и времето. Господин председател, аз се занимавам с бюджетен контрол и не искам да се меся във външната политика, но просто ми направи впечатление какво казаха учените за точките 33 до 35, за някои нередности. Европейския съюз е доста по-щедър по отношение на персонала от другите. Например, в САЩ в е, е, е, щедър по отношение на отпуските. В САЩ имат 8 седмици, ние даваме 14 седмици платен годишен отпуск. Като база имаме 59 дни свободни, неработни, платени. Искам настоятелно да помоля преди да обсъдим а, нещата, а, особено по отношение на персонала. Това е много сериозен въпрос. Виждам, че а, за сега нищо няма представено по отношение на персонала но смятам, че трябва да приемем едни по-гъвкави правила, само че преди това да разрешим този структурен проблем. Председателят мисля, че отпуската е равна на тази в Германия или така ми се ще. Госпожа Гресле, в Германия годишният платен отпуск на държавните служители е по-кратък, отколкото в САЩ. Председателят отговори, че понятие е нямал. Благодаря, господин председател. Мисля, че би било разумно а, да констатираме, че са постигнати много задоволителни неща, но може би би било по-добре, и имало повече смисъл да огледаме а, СВД отвън, а, в духа на това, което каза господин професора. Мисля, че си струва защото има доста остри и основателни критики срещу службата. На последното заседание на външните министри в Копенхаген, или поне така казват наблюдатели, са казали, че е, държавите членки на Европейския съюз са много по-неединодушни по отношение на външната си политика след Лисабонския договор. И това трябва да се има предвид. Хората в Париж и Лондон, например, не желаят да има силна Европейска служба за външни действия. Освен това, Европейският съюз не държи да си сътрудничи с по-малките партньори, очевидно, въпреки че това са си партньори на службата. И сега имам въпрос. Защо има такава голяма пропуст между вашето задоволство от една страна и отправените критики от друга? Благодаря. Искам да ви кажа, че във външната служба годишните отпуски са абсолютно цивилизовани. В началото на процеса трябваше да изясним ролята на външна, службата за външни действия на фона на ролята на комисията и на държавите членки. На второ място, структурата за управление на СВД. Стремяхме се към ситуация, в която да няма един единствен генерален секретар, да има политически съвет и корпоративен съвет. Това беше направено. Мен ме интересува колко често се срещат тези структури, за да управляват заедно. Пьер Дюмон и господин Саливан казаха различни неща за структурата на службата. Главният оперативен опера... офицер... служител е пост, който предлагаше и Европейския парламент, но не разбирам защо му е вменена и географска отговорност, защото сега са сложни времена и неговата задача е да изгражда структурата следващият въпрос. На кого е подотчет на службата? Посланниците трябва да получават и от комисията своята информация. И на последно място, Катрин Ештън не може да е навсякъде, тя не е вездесъща. съща Надявам се, че междувременно е разбрала, че за такава мрежа, защото тази служба е мрежа, са необходими политически представители. Ние настояваме за това. Председателят, комисията беше поканена по споразумение на политическите групи а и професор Шел, вашата констатация за това как се пращат докладите е много показателна. Думата има госпожа Кроби. Благодаря, господин председател. В подкрепа на общата външна политика на Европейския съюз е, мога да кажа, че много се радвам да кажа, че тя е много по-последователна вече. Ясно е, че има нужда от повече координация и повече стратегическо ръководство, но времето ще реши този проблем. Във връзка с казаното от госпожа Якон Сари. Разделянето на страните след Лисабонския съюз, е, договор и въпроса за въздействието и влиянието на малките страни върху политиката. Това е важен е, въпрос не само за СВД ротационното председателство беше отлична възможност е, и по-малките държави членки да участват активно, а сега, след като вече няма ротационно председателство, е, се оказва, че по-малките страни не се интересуват толкова от външната политика на Европейския съюз и тя е отвлечена от по-големите. Представителя на комисията каза, че каза. Направили сме доста стъпки напред. Какъв е този напредък? Напредъкът е само в харченето на пари. Погледнете страница 16. Там се говори дори за структурен дефицит, така че ще трябва да се наливат още пари. Без спомената Либия. Нека да кажа следното. Има 27 държави членки в Европейския съюз. Шест европейски страни участваха в коалицията против режима на Кадафи. Само четири от тези шест страни са държави членки на Европейския съюз. Просто съвсем ясно, че няма обща външно-политическа позиция на Европейския съюз по някои от най-важните въпроси. Тоест, във външна политика на Европейския съюз просто няма. Това е един гигантски мит. И накрая нека да задам един въпрос. В Барбадос се оказва ЕСВД е отлично представена. основно от културни аташета. А, ще има ли още културни аташета и можете ли да потвърдите или отхвърлите тази информация? Председателят, може би британските дипломати са имали нужда от партньори, покрити, покрикът в Барбадос. Господин Саряш Волски. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. СВД е инструмент, а не цел сама по себе си. И тук искам да кажа, че има известна разлика между положителната самооценка на СВД и критиките, които идват отвън. Защо е така? Това е моят въпрос. Второ, Очакванията на Европейски парламент бяха високи, особено за географския баланс и за представеността и на двата пола. на страница 26 се казва, че има отбелязан, че е отбелязан достатъчно е, добър напредък към постигането на тази цел, но всъщност това не е вярно. Все още дисбалансите са огромни. През 2013 година може да се наложи прибягването до корективните мерки, предвидени от Европейския съюз. Още един въпрос. Как реагира СВД във връзка с пренасоченото на вниманието към е, кризата? Още един въпрос. Доволни ли сте от предложенията по многогодишната финансова рамка? Или смятате, че има структурна липса на финанси? И накрая, какви са плановете ви за източните е, страни съседки, господин Хауит? господин Танок може да ми се скара, че не съм достатъчно е, истински британец, но НП, Алди, Алда и социалистите винаги са казвали, че имат положителна оценка за СВД. Служителите е, от, национ... от държавните служители, от държавите членки е, бяха интегрирани много добре. И що се отнася до е, мандата, който задължава СВД да не поема рискове, това е мандат, който идва от съвета в крайна сметка, така че ако съветът иска нещо друго, ако иска по-проактивна роля, той ще се погрижи да промени мандата. Е, по отношение на арабската пролет, мисля, че резултатите са доста добри. Господин Шевкович, защо има повече служители в е, външните делегации на комисията, отколкото в СВД. Към сметната палата, когато разглеждате разходването на средствата, вземате ли предвид работата на бившите председателства и колко е струвала тя? И е, правите ли сравнение с нея след това? Аз добре познавам делегацията в Пекин и а, е, мисля, че е напълно невярно твърдението, че там няма достатъчно хора, говорещи китайски. Чемен Пьер Вимон Благодаря, господин председател. Пьер Вимонт доста меко каза в началото на заседанието, че държавите членки нямат амбицията да създадат обща европейска стратегия за сигурност. И така добре знаем какво не искат те от СВД. Дали ще може господин Вимонт и неговите колеги да ни кажат в такъв случай какво искат държавите членки от СВД? Особено Берлин, Париж и Лондон. Ако няма яснота по този въпрос, няма как да пристъпим към сериозен преглед на работата на СВД, преглед, който е планиран за 2013 година. Следващият ми въпрос е колко широко обхватен може да е този преглед? Би ли могъл той отново да се занимае с въпроса за политическите представители, за корпоративната структура на и за капацитета за стратегическо планиране. Що се отнася до нашата политическа група, а и съм сигурна и до други колеги в парламента, бих, бихме искали по-скоро когато се прави прегледа на дейността на СВД, той да е възможно най-широко обхватен, независимо от това, че като цяло в най-широк план сме доволни от напредъка до тук. Благодаря, госпожа Лохбилер. Благодаря. Искам да взема помощ, повод от това, което господин професора каза за значимостта на европейската външна политика. Искам да попитам дали сте наблюдавали как стоят нещата с, с защитата и насърчаването на политиката на Европейския съюз в областта на спазването на правата на човека. Имате ли наблюдения за резултатите в страните от БРИК, например, но и на други места и как оценява себе си Европейската служба за външни действия в това отношение. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Смятам, че при втория кръг въпроси се поставя ударение на един е, важен въпрос, именно приемането на СВД от страна на държавите членки. Отначало съвсем не беше лесно. Беше необходима голяма промяна на културните нагласи у някои държави членки и у някои външни министри. И все пак стигнахме до някъде. Вече все по-добре можем да демонстрираме ефективността на синергията, колко по-ефективни сме, когато говорим с един глас. Ясно е, че тежестта на външната ни политика е много по-голяма, когато Европейския съюз говори с един глас, независимо от това дали се срещаме в Г-20 или на важни международни срещи на върха. Мисля, че тези аргументи са достатъчно убедителни дори и в онези столици, които в началото подхождаха по-резервирано към въпроса за развитието и насоките за СВД. Що се отнася до въпросите за служителите на комисията и на ЕСВД за инструкциите и докладите. Има съвместни инструкции е, за работата на нашите служители и, в, е, и на служителите в делегациите и смятам, че ЕСВД е добре информирана, ръководителите на делегациите са добре информирани и е ясно, че те трябва да работят заедно, след като когато изпращат докладите си, т.е. изпраща се копия от доклада до генералната дирекция, до ръководителя на делегацията и до СВД. Предполагам, че колегите от СВД също ще коментират тук, но нека аз от своя страна да ви уверя, че по отношение на функция 5 нашето предложение е напълно реалистично. В съветът преговорите се отчертават от, трудни, но сигурно ще има предложение за сериозни урязвания на бюджета, но все пак е необходим един оперативен минимум – за да се управлява дейността в полза на европейските граждани. И се надявам, че ще получим подкрепата на парламента и на съвета. Още един въпрос. Защо има повече представители на комисията в делегациите, отколкото е, са експертите на СВД? Това е съвсем естествено. Служителите на комисията се занимават с средствата по Европейския фонд за развитие. 22 милиарда евро са средствата, които те управляват. Така че е много важно да се управляват средствата достатъчно добре. В повечето случаи служителите на комисията в делегациите се занимават основно с сътрудничество за развитие. Това е обяснението. за броя на служителите в делегациите. Благодаря, господин председател. Very, very briefly, Mr. Chairman. Um, the question was asked about the Gimni. Съвсем накратко, господин председател. В Гимниш бяхме много критикувани. Но аз не съм съгласна с тези критики. Аз присъствах на Гимниш и не съм съгласен с критиките, които бяха представени. Имаше много министри, които присъстваха и които казаха, че а, вече имат много по- повече общи цели, отколкото са имали по-рано. Така че а, мисля, че трябва да се преоцени случилото се в Гимниш. По въпроса за ротационното председателство. Съгласен съм, че това е проблем за много от държавите членки, които смятат, че са загубили нещо. Проблема е и за СВД да запази натрупаната инерция в общата външна политика и политика за сигурност. Председателствата работеха на периоди от по 6 месеца и наистина влагаха всичко възможно, полагаха страшно много усилия. Ние трябва да запазим същия темп на работа постоянно. Европейският съвет бе основното място, където се работеше е, с ротационно председателство – а и съвета също загуби ротационното председателство, така че ако това е проблем, е проблем по-скоро за тях. По въпроса за Либия. От 6 държави членки, само 4 държави членки бяха... От 6 държави, които участваха в военната операция, само 4 бяха държави членки на Европейския съюз. Тук не трябва да забравяте каква беше политическата позиция на Европейския съюз. Там имаше пълно единение. И то доста изненадващо пълен консенсус за случващото се в тази страна. Много бързо 27-те държави членки успяха да постигнат съгласие за това как да действат по отношение на а, Временния национален съвет в Бенгази и взеха решение дали или не да подкрепят тази нова власт, която възниква там. И доста бързо успяхме да съберем усилията си и да се задействаме за Либия. Така че не трябва да се забравя това. Много добър въпрос беше зададен. Има разлика, много голяма е, разлика между критиките, положени отвън, от, е, основно от мозъчни тръстове, е, и от е, и нашата самооценка, е, която е изключително висока напротив, не бих казала, че е толкова висока нашата самооценка. Както виждате, ние сме доста скромни непрекъснато казваме, че има още неща, които ще се наложи да се направят. Но тук се впечатлих от следното – Хората извън Брюксел и външните наблюдатели бяха много по-подкрепящи в своите оценки, а третите страни бяха много по-доволни от начина по който се опитвахме да работим. Така че а, тяхната позиция беше доста различна от критиките в докладите на някои мозъчни тръстове. По отношение на арабската пролет, нека да спомена Сахел, Сомалия, Африканския рок, а дори е, нововъзникващи економики като Бразилия. Добре работим с Бразилия, много добре си сътрудничим с тях. Така че имаме успехи. А, господин председател, само още няколко секунди по отношение на правата на човека и работата на СВД по правата на човека в Африка, например. Нека да спомена как работим по мисиите за наблюдение на изборите. Тунис, Алжир и Либия искат от нас техническа подкрепа за изборите. Мисля, че това е много добър знак, че можем да работим добре. Извинете. Uh, Благодаря, господин Саливан. Съвсем телеграфно, господин председател, за да пестим време. Първо, аз искрено се надявам, че не сме създали впечатление за някакво самодоволство у себе си. Няма други двама на света, опасявам се, които по-добре да осъзнават какво още трябва да се направи за, за службата, за да изпълни тя целия си потенциал. Просто казваме, че постигнахме известен напредък при твърде тежки начални условия и нека напомня. Службата просто трябва да обедини съществуващия ресурс. Служителите на комисията, на съвета, на делегациите, всички тя ги имаше, бяха вече финансирани от дънакоплатеца. Надяваме се просто, че обединявайки ги по този начин, получаваме по-голяма ефективност и ефикасност. Понякога се остава с погрешното впечатление, че създаваме нещо съвсем ново. Нищо подобно. Ние просто доразвиваме вече наличното. Що се отнася за отпуските, що се отнася до отпуските, не е пренебрежим въпроса, ние сме съгласни с Гоша Гресле, наистина, общо взето, е, нашата практика не съответства на най-доброто в международен план и, и търсим начини да, да намалим продължителността на годишния отпуск на служителите и на делегациите, е, нещо, което е, е унаследено в случая. Що се нася до, до въпроса за делегациите, заместник председател на комисията Шефкович отговори, аз съм напълно съгласен. Общувал съм с делегациите е, в различните си качества. Информацията стига до тях определено. Географски търговския баланс по въпрос повдигнат от господин Волски. Приемам, че не успяхме до край да подобрим положението и отново моля да помните, че началният състав е такъв, какъвто е. И можем лека по лека да коригираме пропорциите в структурата на, на числения състав благодарение на сравнително малкия брой вакантни места, които обявяваме всяка година. Що се отнася до многогодишната финансова рамка, ние сме много удовлетворени от това, което предлага комисията е, като нови инструменти на външната политика. Комисията предлага увеличаване на бюджетните средства за това. Ние сме за, очакваме парламента да ни подкрепи в предстоящите трудни преговори със съвета. Да се надяваме, че и държавите членки ще бъдат убедени. Благодаря. Господин председател, аз попитах за прогнозните мащаби и задълбоченост на предвидения за 2013 година преглед. Надявам се двамата представители на външната служба да се опитат да ми дадат някакъв отговор. Ако ми позволите, господин председател, мисля, мисля господин е, Дав, че въпросът за сега е без отговор. И определено върховният представител и заместник председател все още няма окончателна позиция по него. Те първо ще трябва да се обсъди. Е, вие, е, много от вас всъщност, познават през какви трудности е, премина създаването на службата. Политическия е, е в каква степен бихте искали отново да поставите на дневен ред тези трудни въпроси. Е, рискът, опасявам се, е да бъде прахосан много политически капитал, време и усилия без гарантиран резултат. Но определено парламентът и съветът е, ще трябва да определят какви всъщност да бъдат мащабите на прегледа. Ние обмисляме за сега позицията на върховния представител, но във всеки случай въпросът е по съществото си политически. Тоест, дали да се преразглеждат въпроси, които вече са увековечени, така да се каже, юридически. И все пак напомням, колко трудно бяха договорени преди 18 месеца вариантите на отговор на тези въпроси, е, предвид което, опасявам се, и бъдещите разговори по тях няма да бъдат леки. Благодаря на въпроса на господин Хавет. Позволете ми да, да се изразя последния начин. Твърде вероятно е да проведем одит на външната служба, все още няма решение. И ако казвам, че вероятността е голяма, то, то става въпрос за така наречения одит на изпълнението. Ефикасност, ефективност и економично изразходване на средствата. От друга страна обаче не можем всичко това да направим в едно твърде ограничено време. Ето защо ние се опитваме е, одитите да бъдат тясно целенасочени. Не мога сега да потвърдя, че одитът би бил посветен изключително на економичното изразходване на средствата, като, като една възможна подтема. Все още е рано да се ангажирам. Благодаря. Кратки краткият отговор на въпросите зададени от госпожа Лохпил, дали други за правата на човека е такъв. Мои колеги, колеги от Великобритания особено, а и от е, Европейския съвет е, по външна е, политика е такова, че Европейския съюз става все по-последователен в политиката си посветена на правата на човек. Обаче също така се наблюдава тенденцията е, днес, за разлика от преди, е, останалата част от света по-малко да се вслушва в мнението на Европейския съюз, което е парадоксално. Европейският съюз днес е по-единен, но по-малко го слушат. В това число но страни като Бразилия, Южна Африка, на които ние гледаме като демократични проевропейски настроени страни. А вторият въпрос, може би, опира до самото определение на понятието права на човека. Би трябвало да разширим представата си. Разговаряйки с африкански колеги, отново нека кажа, че за тях водоснабдяването е, достъпа до питейна вода в населените места е, в Африка е нещо далеч по-важно и предпоставка за всякакви други права, доколкото става въпрос за израстването на едно здраво ново поколение. Китай и е, познаването или владеенето на китайски язик. Очевидно, в Пекин доста хора говорят китайски. Но, предвид невероятното относително значение на Китай – Разполагаме ли с достатъчно хора, които са в състояние да добре да се запознаят с местната обстановка и естествено чрез доброто си познаване на китайски език? Опасявам се, че отговорът е отрицателен. И по-нататък се е в тази връзка в а, Колежа на Европа задължително се е, изучават е, китайски, арабски и руски язик. Тук можем да видим и една задача на Европейския парламент. Все повече от е, студентите и все повече студенти от трети страни, от, от външния свят, от други континенти, от Азия и Африка, се привличат от членове на Европейския парламент в качеството им на сътрудници. И наистина регионалните проучвания трябва да се развиват и насърчават. Това от една страна, а от друга страна да привличаме повече специалисти, високообразовани хора от тези други части на света – които да консултират европейските институции. Благодаря на всички, които отговориха на въпросите. Трябва да констатираме, че става въпрос не само за политика, а за това, че все още работата на службата не може да тръгне пълноценно макар че вече от 13-14 месеца се изгражда, само че 13-14 месеца откакто беше взето решението за нея. Няма как да е готова. Сега, въпросът е да не се тръгне в погрешна посока, а ако има грешки, разбира се, ние сме длъжни да помогнем нещата да се подобрят, защото всички искаме да имаме функционираща служба и добро сътрудничество между институциите на Европейския съюз, респективно добра, респективна административна рамка за една добра европейска външна политика и политика на сигурност и ако може, разбира се, на поносима цена. Това е общата ни задача. Мисля, че дискусията беше интересна разбрахме много неща, ще правим, организираме още такива изслушвания по конкретни въпроси, за да видим къде трябва да натиснем, за да станат нещата по-добри. Като предварително ще уточняваме с засегнатите страни кои са тези въпроси, за да можем от една страна да помогнем, от друга страна да си подготвим междинния доклад за 2013 година. Чудесно ще бъде, ако Сметната палата, макар да не провежда пълен одит до 2013, все пак ни даде някои идеи, някои данни, за да имаме база за дискусия. Äh, äh, Мисля, че беше добре, че стана въпроси за сътрудничеството с комисията, защото имаше известни търкания. Сега засегнатите страни казват, че нещата са се подобрили. Е, ние ще правим и случайни проверки, за да видим как вървят нещата на практика, защото все пак на отделните постове и в делегациите работят хора, безгрешни хора няма. Проблемът е, че е, политическата част на тази служба все още не е изградена, защото политическото измерение, политическият дебат това ще направи службата 100% дееспособна, а ще трябва да мине време, докато се обучи и привикне съответният персонал. Ето това са така наречените синергийни ефекти за европейската политика, за да може върховната представителка да не зависи от или върховният представител на Съюза да не зависи от определен апарат. Във връзка с това ще разгледаме и споразумението, сключено в Мадрид, особено по отношение на отчитането. Мисля, че и там има какво да се пипне и какво да се оправи, а и смътно си спомням, че половината неща още не са приложени, така че ще трябва да си имаме специален разговор по този въпрос във връзка с контрола, контролните функции и също времено пък да изградим такива контролни функции, които да не спъват работата на службата. Мисля, че а, има какво да се иска и от координацията, и от а, управленческото ниво. Бих се радвал, ако нашите днешни събеседници отново бъдат на наше разположение, за да имаме продължение на разговора за подобряване на службата, за да напреднем до година повече, отколкото сме напреднали сега. Благодаря, че ни отделихте време днес. Всичко най-добро. Do you, do you have seen your Kolleginnen und Kollegen, äh, wir haben die Freude, den. Äh, Имаме честа да поздравним сред нас специалния представител на ООН за Ирак и ръководител на мисията на ООН за подпомагане за Ирак, господин Мартин Коблер. Искам да му благодаря за това, че отделя време за нас, за да разговаряме по един така сложен въпрос. Много се радвам да го видя. Той често е идвал тук в различни, по различни поводи. Господин Миндерели, управител на ИИЕС Ирак. Uh, we know that there are a lot of different... Е, But... Uh, Има много ситуации в Ирак, председателят мен езика, които привличат вниманието на пресата, особено лагера Ашраф, така че много се радвам, че тук имаме сред нас господин Коблер а, и също така и докладчикът за Ирак. Тук заповядайте, господин Коблер. Uh, uh, благодаря, господин председател. За мен е чест и удоволствие е да присъствам на това заседание. Много ви благодаря за поканата. Ако ми позволите, бих искал да започна с няколко по-общи коментара за Ирак. Не бих искал да се занимавам, сам, е, да говоря само за лагера Шраф. Тази сутрин долетях от е, Багдад и вчера е, денят там беше ужасен. 50 души загинаха в атентати и, в атентати и стотици други бяха ранени. Все пак това е, положението е по-добро от 2006 и 2007 година, но всеки един загубен човешки живот на улиците в Ирак е един човешки живот по-малко. Все още продължават терористичните дейности изключително активно. Това са дейности на групи, които използват насилие, за да преследват политическите си цели. Какви са причините за това? Има много причини. Първо, в политическия процес няма включване на трите компонента на сунитите, шиитите и кюрдите. Освен това, все още няма национални конференции, на които да се съберат всички политически сили. Същевременно има и регионални особености, които също са фактор. Ирак в момента е разположен между Сирия с проблемите там и Иран, както и близост до Ковейт. И така, в рамките на ООН се опитваме, спазвайки мандата си по глава 6, а не глава 7, по исканията на правителството, по искане на правителството да насърчим национално помирение и диалог между политическите сили. И точно тук се сблъскваме с проблем. Все пак има някои положителни резулт... Е, събития. След една седмица ще се проведе срещата на върха на Арабската лига, е, която може да доведе до напредък. Багдад ще председателства Арабската лига една година. Това ще създаде една политическа динамика, която може да даде поводи за надежда. Все пак има а, а, проблеми на юг, в Ковейт. все още има резолюции по глава 7, които трябва да се изпълнят, включително въпроса за компенсациите. 17 милиарда щатски долара все още не са изплатени на Ковейт, но все пак има напредък по бързото решаване на въпросите по седма глава. Ираките, е, иракчаните, извинете, разглеждат това като политически проблем. Те казват, не искаме да плащаме за греховете на предшествениците си. След това, на север е Турция, Ковейт на юг, Иран на изток, Сирия на запад. Това е положението в Ирак. И всичко това се отразява на динамиката там. Има много помощи, предоставени от Европейския съюз и подкрепа, но все още много от конституционните разпоредби не са изпълнени. Например, няма втора камера, няма защита на младсинствата, закона за младсинствата все още не е прият. Има въп проблеми свързани с правата на човека и прочие. Какво очакват хората в Ирак? И тук трябва всички да работим заедно. Те очакват заетост, антикорупция, върховенство на закона, зачитане на правата на човек и предоставяне на публични услуги. Политическите заинтересовани страни в Ирак непрекъснато се съсредоточават върху политическия процес. Искането обаче на хората е да бъдат обгрижени да получат електричество, да получат някакви публични услуги, а по тези искания твърде малко се прави. Същото въжи и за образованието. Господин председател, позволете ми сега да се спра върху ролята на Европейския съюз в международната общност. Нека да използвам факта, че имам въпрос възможността да говоря пред вас. Много важно е Европейския съюз да има силно политическо представителство в Ирак. Както казах, Ирак не трябва да бъде забравен. Ирак е страна от огромно геостратегическо е, значение, разположена между Турция, Ковейт, Иран и Сирия, страна, в която има много активни заинтересовани страни и в рамките на мандата на ООН, всъщност ние сме единствената международна организация, която остана там на място. След оттеглянето на американците в края на миналата година, страната е напълно суверенна и се бори с вътрешните си проблеми. И за това ни е необходима подкрепата на Европейския съюз. Европейският съюз е представен в Ирак от изключително активен и амбициозен посланник. Отношенията ни с посланника са отлични. За съжаление обаче е, тя е, е разположена в резиденция, която не е добре разположена в Багдад и а, е, това затруднява работата с, а, ни заедно и а, води до подценяване на функцията на посланника на Европейския съюз в, в Багдад. Много често в Багдад посолствата се възприемат просто като търговски представителства. Ние се опитваме да преодолеем този стереотип Разбира се, има и ограничения, и финансови ограничения а, пред присъствието и нашето, и на Европейския съюз в Багдад. И така, политическите проблеми, недовършената работа по конституционните изисквания, както и прагматичните въпроси приемането на закона за нефта и газа, например. Ирак е богата страна, но закона за нефта и газа се бави вече 4 години. Е, крайно време е той да се придвижи напред. Тук говорим за сигурност на инвестициите, за заетост, е, защото в крайна сметка не е само политическото развитие на страната, но и економическото и развитие трябва да се насърчи. Целта на ООН е, присъствайки в Ирак, да служи не е, само на правителството, не на правителството, да подкрепя не правителството, а хората. И за това трябва да се създаде добра изборна система, е, зачитане на правата на човека, върховенство на закона. По някой път е, е, говорим за е, твърде ограничени въпроси, но има важни въпроси, като изграждането на институциите, като вършването на работата по конституционните изисквания, сформирането на втората а, камера, правата на човека, електоралните органи. Все въпроси, които не са въпроси, които при, при, привличат светлината на проект, прожекторите, но въпроси, по които трябва да се работи, изключително важни въпроси. Срещаме се с представителите на младсинствата в тази страна, на а, християните и другите младсинства, които са преследвани, си там и се опитваме да настоим за придвижването напред и на закона за малцинствата, което също се изисква по Конституцията. Така че това са основни аспекти на нашата дейност. Разбира се, и лагерът Ашраф е много важен въпрос. Работим и по него, но не той е основната част от дейността. Сега, по лагера Ашраф. Може би сте чели, че онзи ден бе извършено третото прехвърляне на обитатели на лагера Ашраф в лагера Либерти. През април 2011 година имаше атака, организирана от иракското правителство или върху иракското, а, срещу иракското правителство не става ясно а, от изказването в лагеря Шаф, където загинаха 40 души и от тогава правителството прави всичко възможно, за да прехвърли хората в други лагери. Има основни принципи, които са прияти от всички страни. Първо, правителството на Ирак би искало да се затвори лагера Шраф и неговата екстериториалност да приключи, за да може да избегнем насилието организирахме подкрепата на меморандум за разбирателство през декември миналата година. Целта е от лагера Штаф да се прехвърлят хората в лагера Либерти. И така, крайният срок бе удължен до края на април тази година. Цета на прехвърлянето на, граждан, на обитателите е следния. следната. Първа, първата цел е да се затвори лагера Шраф до април. Има напредък по тази цел. Втората е Върховния комисариат по правата на човека да може да свърши и своята работа, а именно разглеждането на въпроса за беженците. Това е заложено в меморандума за разбирателство. Още два принципа се добавят от правителството. Първо, не е допустимо да има паравоенен лагер, където правителството няма достъп и достъпът да може да се осъществи само чрез военно нападение, както миналата година, през април. Друг важен въпрос е, че всички граждани в Ирак трябва да спазват правото на Ирак и законите в Ирак. По-настоящем се работи и по прехвърлянето на обитателите на лагера към лагера Либерти. Наблюдаваме внимателно прехвърлянето и транспорта и всеки ден се пише доклад за последните развития и за самото преместване и за информацията натрупана в самия лагер, т.е. какви са оплакванията. И има е, специална структура а, е, за управление в лагера, т.е. всеки ден в 10 часа има среща, където се събира информация за оплакванията. Същевременно, на един километр извън лагера Либерти се разполагат служителите на Върховния комисариат за бежанците на ООН и могат да интервюират там кандидатите за статут на бежанци. След това, много важно е тук да се спазват хуманитарните принципи. Ние в ООН не се въвличаме в политиката. Но добре знаем, е, че правителството на Ирак разглежда е, лагера е, Шраф като нелегално присъствие на чужденци в страната. И тези два въпроса, тези е, е, определят е, действията на правителството. За тях това са нелегално присъщащи чужденци, принадлежащи на терористична организация. Именно заради това ние в ООН не се включваме в тази политически дебат. За нас това са 3200 отделни индивида, които искат убежище и които трябва да бъдат третирани съгласно хуманитарните принципи. В политиката не се меси. Другият важен въпрос е, че насърчаваме и доброволното пренасене на друго място. И за това от предложението на меморандума за разбирателство е, има и възможност за доброволно преместване на друго място и е, в последствие и извън страната. Проблемът е именно преместването. Има, разбира се, и много отделни проблеми. В Женева ще се проведе конференция на страните, които традиционно приемат бежанци. И точно тук е проблемът. И муджахидините, и правителството на Ирак се съгласяват, че трябва да се приключи преселването и хората трябва да бъдат преместени извън Ирак. Оттам нататък прилагаме механизъм за облегчаване и улесняване на този болезнен процес на прехвърляне на жители на лагера Ашраф в държави, в други държави. Някои е, от хората са живели в лагера Ашраф вече 25 години, така че е много трудно да бъдат прехвърлени на друго място. Е, същевременно обаче това е начина да се постигне мирно разрешаване на този проблем. През лагера Liberty, и след това към излизане от страната. Получавам много въпроси, включително и от вас, за проблемите с инфраструктурата, за проблемите с електричеството. Това е вярно, поне отчасти, въпреки че има големи преувеличения. И точно по тези въпроси иракските власти трябва да си свършат работата и ние не пропускаме да им го напомним. Друг важен въпрос е самата риторика. Трябва да има ясно съгласие сред иракските власти. Иракските власти, е, полицията и армията проявяват голямо търпение при този мирен процес на прехвърляне на обитатели от единия лагер в другия. А, процес, който отнема изключително много време. А, сигурността се осигурява от иракчаните, трябва да се проверят а, всички лични вещи а, на хората, преди да се натоварят те на автобусите, Изпращат се и други превозни средства, като линейки и 9000 е, иракски войници са активно заети в този процес. По някой път търпението им е на ръба да се изчерпи и ние много внимателно наблюдаваме процеса на прехвърляне. Опитваме се да осигурим възможно най-бързото му приключване. Има известни затруднения и в рамките на ООН. Процеса във Върховния комисариат за бежанците е много бавен и протяжен. Интервютата са изключително дълги, защото въпросът е много сложен. Но всъщност това въжи по целия свят, когато става дума за предоставянето на статут на беженец. Също но искам да подчертая, че това е процес на преселване. Това е третата стъпка. След като стигнат тези хора в лагера Либерти, след това те трябва да бъдат прехвърлени извън страната и за това призовавам държавите членки да отворят границите си и да приемат тези бъженци. Все още се водят преговорите по бъдещите действия а, от страна на муджахедините. А, поли... а... И, има ежедневни битови е, проблеми. А, добре е, че имаме лагеря Либерти, има активност – и ние от ООН внимателно наблюдаваме какво се случва. Е, наши представители са постоянно в лагера и могат и с а, е, тях желащите могат да се свършат по всяко време. А и посолствата са само на 13 минути от лагера Шраф в Багдад, така че и те могат да реагират много бързо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Коблер. Споменахте госпожа Хлавацкова, с която говорих по телефона преди няколко дена. Искам да кажа, че тя съвсем не се оплакваше. но там на практика става дума за шестима души, които са в нещо като бункер. И мисля, че просто това не отговаря на статута на мисията, която има важни задачи там. Просто не може е да са такива условията за някой като госпожа Хлаваскова, която трябва да работи в такива трудни обстоятелства. Мисля, че е важно да се спомене този въпрос. Господин Стивенсън е председател на делегацията за Ирак. Заповядайте. Much, Chairman, to... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ме поканихте да се изкажа по този много важен въпрос. Позволете ми да се присъединя в приветствията както към господин Кьоблер, така и към господин Рид. Е, да им изкажа благодарно за това, че са пропътували дълъг път, за да бъдат е, днес с нас тук. Вчера разговарях с двама представители на правителството на премиера Малаки тук в Брюксел за влушаващото се положение. Е, е, явно първоначалния бунт отново надига глава. Когато миналата година бяхме в Багдад с е, господин Мауро, с господин Качин, колегите от парламента, ни е, беше казано, че е, американците съвсем е, скоро ще си тръгнат, че подаването на електроенергия в Багдад е само за 4 часа на ден, твърде недостатъчен е достъпът до питейна вода, образователната система не смогва, инфраструктурата е, е в безпорядък. А вчера ми бе казано, че положението не се е подобрило и то независимо от това, че приходите от петрола е, по-настоящем е, главоломно растат. Е, в международен, в международен план обаче по индекса на корупцията Ирак се намира на второ място като най-корумпирана страна само след Сомалия. Така къде ли отиват тези петролни пари? Явно държавното управление е, куца и е, това на своя ред поражда е, отцепническо насилие. Нашата колега Новашкова върши отлична работа, но при ужасяващи условия една канцелария взета под найем от британското посолство е, никой от нас, уверявам ви, е, не би помислил е, да, да се установи да работи на такова място. Днеска чухме за това, че в места като Барбадос, например, външнополитическата служба на Съюза има десетки дипломати. Това е нетърпимо положение и в Багдад, и в Кюрдистан би трябвало да изпратим повече хора и да се установим с постоянно представителство. А по въпроса за лагера Ашра, аз поддържам контакт с Патриша Кусак от комисията. Аз благодаря и на Мартин Къблер за това, че често общуваме, но получавам информация е, и от хората на място. 1190, е, е, прочем, от жителите на Ашраф вече са в Кемп Либърти. И що се отнася до, до транспортите, до, до конвоите, съвсем наскоро е, бе е, пре, изпратен един конвой от 400 души. Е, конвоят тръгна в навечерието на най-големия традиционен празник на иранците. Но, както каза Мартин Кьоблер, тези е, транспорти отнемат до 50 часа с е, цялото претърсване, проверка на личните принадлежности, вземаме на пръстови отпечатъци е, сами, самото пътуване е, до Кемп Либерти е няколко часа, 2 до 3 часа. След като са пристигнали обаче, е, хората не биват допуснати дори да отидат на туалетна е, е, в продължение на 6 часа. И ето този господин на 45 годишна възраст вчера е починал от инфаркт в резултат от умората, от, от напрежението по време на тези 50 часа. Мнозина ме питат защо е, иракското правителство, след като е, има намерение да е, разчисти Шраф и, и да се освободи от чуждото присъствие в Ирак, нещо, което всички ние споделяме, защо цялата проверка с интервютата да не се извършва в самия лагер Шраф. Защо всичко трябва да става в е, кемп е, Либерти? Е, условията в този нов лагер са неподходящи дори за 1200 души, които са вече там, а да не говорим за повече от 3000-те, които ще бъдат принудени да останат там. Уверенията бяха, че това е етап, транзитен пункт, където хората ще останат за не повече от 2-3 месеца. А сега научаваме, че предвид е, продължителността на интервютата, на събеседванията, които провежда Върховния комисарят за беженците на ООН, е, един случай може да бъде обработен на ден, което означава, че всичко ще отнеме 8 години. А условията в този кемп Либърти, в този нов лагер, е, са неподходящи човек да остане там дори месец, да не говорим за 8 години. И това е нарушение на меморандума, който беше подписан. По-нататък беше ни казано, че хората ще могат да вземат за себе си всички лични принадлежности, е, е, нещо, което да им осигури, що годе приличен живот. Отказва им се обаче какъвто и да било строителен материал – те не могат да вземат със себе си а, никакви инструменти и принадлежности, никакви строителни материали, значи материалните условия не могат да бъдат подобрени, а наблюдателите на ОНЕ, които ежедневно а, записват всички тези проблеми, много добре, че ги има, всъщност са без каквато и да било полза. На иракското правителство се подава тази е, информация и то нищо не прави. Е, ето тук имам един списък, който ми бе изпратен миналата седмица. 59 оплаквания, на нито едно не е дадено ход. Една петиция тук е, постъпила от 800, с 800 подписа, първия контингент приведен в Кемп Либърти, с молба да не се допускат повече хора в лагера, докато не се възстанови инфраструктурата с водоснабдяване, канализация и така нататък. И, и разбира се, с е, строителни материали за доизграждане на жилищата. Особено ако е, се стигне до, до години прибиваване в този лагер. И накрая, господин председател, аз е, Знам, че всяка сутрин се провеждат съвещания и цялата тази информация се свежда до знанието на иракските власти. Но тези сутрешни оперативки се водят от един полковник Садек, един от лидерите на кланетата, които е, бяха извършени още през юли 2009 година и едно по-късно. Е, един човек ръководил клане. Едва ли би се отнесъл благосклонно към е, тези оплаквания. Значи положението е лошо. И не хвърля добре светли, добра светлина върху когото и да било от нас. И аз трябва да кажа на Мартин Коблер, аз напълно разбирам, че вашите правомощи обхващат цялата страна и е, с всичките проблеми и, и това е наистина тежка отговорност. Но хората трябва да бъдат общо взето изведени от Ирак. И тук препятствието е иракското правителство. И то трябва да бъде подложено на натиск от страна на ООН, за да съдейства. Благодаря. Сега господин Мауро, но наистина изтича времето ни. И аз умолявам колегите да се ограничат до по две минути, не повече. И така, моля, господин Мауро. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще мога да се справя Първо, към господин Коблер, има специфични аспекти, свързани с мандата на ОНЕ. Каква е стратегията на помирение? Помирение между сунитите и шиитите. Стратегията на ОНЕ. Особено, що се отнася до изтикването на сунитите отхвърлянето им практически от иракското общество. Това е, ще продължава в дългосрочен план да бъде е, благодатна почва за, за насилие, особено в Багдад. И на второ място, имате ли опасения от е, хуманитарна криза с източник от Сирия? Очаквате ли е, приток на иракски граждани, прибиваващи в Сирия, е, които предвид е, обстановката в Сирия да се насочат обратно към страната си и това да породи проблеми. И на трето място не бих искал да провокирам дипломатически скандал между ЕС и ООН, но факт е, че ЕС преди време нямаше единна позиция за Ирак и това не бе особено благовидно. Сега Европейският съюз се опитва да изкове обща външна политика по отношение на Ирак и можем ли да остане с впечатлението, че не се хвърлят достатъчно средства е, в тази е, задача и не смятате ли, че повече Европа би било по-добро решение. Господин Данфрид, ам, интересът, който проявява Съединените щати към Ашраф е хуманитарен. Тоест, ние се стремим към безопасното и сигурно прехвърляне на населяващите камп Ашраф, лагера Ашраф в лагера Либерти и съответно е, прехвърлянето на, на тези хора от лагера Либърти е, отвъд границите на Ирак. Е, ние търсим постигането на тази цел нито едностранно, нито дори двустранно с иракското правителство, а в, координации с подкрепата на ОНЕ. Редовно посещаваме Кемп Либърти и сме осведомени, имаме представа от собствени наблюдения – за състоянието на нещата, което може да бъде по-добро, разбира се, но не е толкова лошо, колкото нерядко се твърди. Ключът към успеха обаче не е в насочването на усилията ни към спорове относно условията в лагера или конвоирането на е, лицата. Ключът към успеха е презаселването на колкото се може повече от населяващите Кемп Либърти, колкото се може по-бързо по каналите на ВКБ ООН, през заселването им, разбира се, извън Ирак. Процесът вече е в ход. Процесът, както каза господин Стивенсън, тече бавно. И ето защо е важно жителите на Кемп Либерти да съдействат всецяло на представителите на ВКБ ООН. При все това обаче процесът не би се увенчал с успех, ако правителствата в Европа, в Съединените щати и другаде, проявяващи интерес, не извършат своето в подкрепа на усилията на БКБ ООН да презасели лицата. Това е от критично значение. Трябва да помогнем на ВКБ ООН, за да не останат хората просто в кемп Либърти. И аз очаквам насрочените за петък тази седмица в Женева разговори с ВКБОН, на които ще направим равносметка и помислим за следващите стъпки господин председател. Съвсем накратко, Европейският съюз, както бе отбелязано, се опитва да изпълни своите ангажименти в подкрепа на възстановяването на Ирак и демократичния преход на страната. Значителни са препятствията. Обстановката в региона не е благоприятна. Някои членове на Европейския парламент посочиха, че не сме достатъчно представени на място в Багдад. Ние се опитваме да поправим този недостатък, все пак предвид бюджетните ограничения, с които трябва да се справяме. Опитваме се да изградим двустранни връзки чрез подписването на споразумение за партньорство и сътрудничество през идните седмици. Това споразумение ще ни даде правното основание, което по-настоящем липсва за изграждането на солидни отношения. Ако споразумението бъде подписано, ще можем редовно да се срещаме на министерско равнище, на, на високо е, официално равнище, както и на е, равнището на експертите, ще е налице една солидна институционална структура. Така че колкото по-скоро се подпише това споразумение, толкова по-добре. Междувременно е, изпълняваме меморандум, подписан преди няколко месеца от комисаря за енергетиката Ротингер с е, министъра на енергетиката на Ирак. На основата на този меморандум ще можем да изградим взаимоотношения, които са взаимоизгодни, определено. Очакваме срещата на върха на Арабската лига, насрочена за следващата седмица в Багдад, наистина да се състои. Тази среща на най-високо равнище ще даде възможност на Ирак да поеме отново международната си роля в региона, която имаше на времето в продължение на години. И в същото време една, макар и ограничена, но амбициозна техническа помощ е, е вход за усъвършенстване на държавното управление, за укрепване на държавните институции на Ирак в основните области. И най-сетне имаме сериозни очаквания, що се отнася до всичко свързано с върховенството на е, закона и правото на, правата на човек. И накрая за Шраф е, редовно сме във връзка с е, евродепутатите, с господин Стивенсън в частност. Върховната представителка на Съюза мобилизира министрите на външните работи за съдействие на процеса, воден от ВКБ ООН активно контактуваме с американските си приятели и изцяло подкрепяме усилията на ОНЕ и в частност извънредните, изключителни усилия на Мартин Коблер предвид крайно трудните обстоятелства. Благодаря. Благодаря. Десетина са се записали за изказване. Десет. А ни предстои още една важна точка от дневния ред. Така че ако искате всички да се изкажете, ще ви дам не повече от минута на човек. И моля да не коментирате, само да задавате въпроси. Да, госпожа Декейзер. Благодаря, господин председател. Трябва да ни останат повече от 10 минути за тази важна тема. Просто ще трябва да се откажем. Това, това, това не върши работа, ако ни оставите само 10 минути. Благодаря. Добре, ще видим, ако... Вижте, аз се включих в това положение по средата му, просто се опитвам да си върша работата. Нали? Оставете. Не, не, аз не коментирах срещу вас. Нека просто да вземем решение, господин председател, не просто да оставим нещата да се случат. Не, една минута. Ще се придържаме към една минута на изказваш се. Моля ви. Да, госпожо Салафран... а, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко аз е, е, изслушах внимателно всичко казано до тук от, от общ характер е, за отношенията с ООН, за отношенията с Ирак и съответно специфичните обстоятелства, но бих искал конкретно да се спра на положението в двата лагера, Шраф и Либерти. Според мен е добре да отбележим съществуващото състояние и да обединим усилията си за действия, които наистина да преодолеят плачевните обстоятелства, с които ни запозна господин Стивенсън. И това е положение, което накърнява правата на човека. И, и според мен, ако тук става въпрос за разделение на а, правомощията, в никакъв случай това не бива да води до прехвърляне на отговорността от едни на други. Просто трябва да стигнем до конкретни е, решения, благодарение на които да избегнем, опасявам се, възможно клане. Положението е крайно не, не, несигурно, крайно нестабилно. И трябва да се прояви добра воля и да се мобилизират е, всички е, усилия, за да се вземе разумно и справедливо решение с оглед на правата на тези хора. Благодаря. Thank you very much. Mrs. Gomes, please. One minute. I, I would like to thank Ambassador Kobler for the introduction he gave. Госпожа Гомеш, благодаря на посланник Коблер за картината, която очерта, подчертавайки задълженията на ЕС аз през 2008 година бях автор на доклад, който бе прият с огромно мнозинство за ролята на ЕС в Ирак. И ние наистина трябва далеч повече внимание да отдаваме на изграждането на отношенията с Ирак, вместо да отвличаме вниманието, ако щете, е, да, да се вторачваме в един единствен проблем, колкото и важен да е той. Става въпрос за презаселването на жителите на лагера Шраф. Въпросът е изключително деликатен и щекотлив за Ирак, за отношенията между Ирак и Иран, за самите иракчани. Да не говорим, че тук не става въпрос за обикновени бежанци. Става въпрос за една крайно е, воинствена група, която има права на човека, разбира се, но не бива да забравяме, че е, е, те са така воинствено настроени, че дори не допускат близките и роднините на мнозина от а, своите последователи, така да се каже, е, да влязат във връзка с тях. Та, да, да се презеселят тези хора, разбира се, но не бива да пренебрегваме общо отношенията Сирак. Благодаря. Госпожа Локбилер. Б... Минута. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Единият е свързан с множеството нерешени проблеми в областта на правата на човека, които споменахте. Докъде е се е стигнало с изграждането на институции за защита на правата на човека и втори въпрос. Конкретни европейски държави, държави членки на Европейския съюз, отправили ли са вече предложения да приемат пленници от лагерите Шраф и Либерти? Лансбергис, Благодаря, господин Лансбергис. Благодаря, господин председател. Направо ще задам въпросите си. Какъв е проявението от иракското правителство интерес правителство на суверена държава, а не просто васал на Иран, към а, закриването и в крайна краща окончателното разрушаване на лагера не могат ли е, на тези хора, не може ли на тези хора да се признае статут на бежанци на място в Ашраф и направо от Ашраф те да бъдат презаселени в трети страни? Защо му е на иракското правителство това? Каква е, е разликата между сегашните е, условия, при които е, живеят е, вече 1200 бездомни иранци е, в е, зле устроения лагер Либерти, каква е разликата между това и един затвор? И последно, няма ли все пак е, е, някакви намерения е, името на този фактически затвор да, да се промени, да не бъде либърти, свобода, е, което е, е просто оскърбително? Следващият е, оратор, е, господин Хигинс, един от проблемите е че а, тук все още, според ООН и САЩ, не се говори за терористична организация. Става въпрос за една иранска терористична организация. Какви са според вас гаранциите, че след преместването няма да се стигне до ново клане, предвид крайната уязвимост на лагерите. И накрая беше обещано електричество, водоснабдяване и канализация да са на лице преди трансфера, преди прехвърлянето. Този ангажимент не е изпълнен. Трябват ни гаранции. Благодаря, господин Кезер. Благодаря, господин председател. Вчерашните нападения очевидно са извършени от Алкайда по собствени претенции на Алкайда. И извинете ме за невежеството, но аз питам, в борбата с Алкайда, в която са включени сериозни е, разузнавателни организации, кой в край на краища води? На кого се осланя и как иракското правителство? Американците ли водят всъщност? Как стават нещата? Не, крайно тревожно е. Ирак е, е страна съседна на Сирия и като гледаме какво става в Сирия по-настоящем, не можем да не се тревожим. Така че може ли да ме осветлите все пак по този въпрос за координацията на антитерористичната дейност? Благодаря, Гоше Бреполс. Благодаря, господин председател. Имам въпрос във връзка с смъртното наказание. Всички знаем, че Ирак е сред страните, в които най-често се налага смъртно наказание. Имаме данни на Amnesty International, според които през последните 6 години над 300 души са осъдени на смърт и действително екзекутирани. Какво ще кажете за политиката на ООН по отношение на смъртното наказание? И какво предприемате, за да се опитате да убедите иракците да ратифицират статута на Върховния наказателен съд. И още нещо насилието на основата на пола. Това е голям проблем в Ирак, където има много домашно насилие и въобще много престъпления срещу жените какви усилия полагат арабските власти да вземат мерки в това отношение? И на последно място малцинствата. Вие сам споменахте темата. Малцинствата продължават да страдат от силен натиск. Бихте ли казали какво прави ООН за тях? Господин Келам, благодаря ви. Господин Коблер, господин Прит, позволете ми да ви уверя в високата си оценка на усилията, които полагате, но положението е критично. Малко повече от месец остава за прехвърлянето на, на хората, а само една трета са прехвърлени, по-малко от стотина са интервюирани. Значи проблемът не търпи отлагане. И а, след това въпроса за терористичния фактически ирански режим, който желае да се отърве от тези мирно протестиращи. Въпросът ми е, между другото, за достъп до е, медицинско, до юридическо също така обслужване. И двете са крайно необходими. И освен това, аз подкрепям вашия апел към всички държави членки на Европейския съюз да отворят границите си за тези беженци. Благодаря, господин Петерле. Благодаря. Повечето от въпросите, които имах намерение да задам, вече прозвучаха. Само се питам, не е ли възможно списъкът на тези хора да бъде изготвен предварително, на място, в Ашраф? Аз просто не разбирам защо за толкова време не е съставен списък. Ние не можем да повлияем върху крайното решение, но във всеки случай можем да помислим за хуманното отношение към тези хора. Очевидно, тяхното положение се внушава, ако съдим по сведенията, които постъпват. И аз се надявам този въпрос да бъде решен е, и е, на, на срещата, която предстои в Женева. Ние вече години обсъждаме едно и също – и просто повече не може да се отлага. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за информацията, която ни бе предоставена. Живеещите в Ашраф, сега в Либърти, е, е, е, се нуждаят от достойно отношение. Независимо от това как ще квалифицираме техния статут. И аз цяло подкрепям казаното от господин Стивенсън по оценката на положението в страната и мерките, които следва да бъдат предприяти при избягване на, на всичко, което би усложнило ненужно положението на тези хора. Нямам въпрос, бих искал само да се възползвам от присъствието на господин Коблер тук, за да отправя към него същия призив, който отправи господин Салафранк. Ние знаем, че вашия мандат е обширен, че имате ограничени възможности по отношение на лагера Ашраф, но каквото ви е възможно, моля ви, не се колебайте да го използвате. Защото в крайна краща, след всичко чуто до тук, аз не съм уверен, че нещо ще се промени е, в посока към по-добро. Благодаря, господин Ван Бален. Мисля, общо взето, всички сме съгласни, че хуманитарното положение в двата лагера трябва да бъде подобрено и е, в това, че е, ООН е, е и ЕС трябва да поемат своята отговорност. Така че въпрос ми към господин Къблер е какво конкретно може да се направи. На второ място, евродепутатите от Холандия официално отправиха настоятелен призив към министра на външните работи на Холандия да приеме тези бежанци на холандска територия. Мисля, че другите колеги трябва да направят не по-малко. Господин Кьоблер, ще бъда кратък. Първо ще кажа няколко думи за това, което не е свързано с Шраф. А после е, е, и ще обобща. Въпросът е какво прави ООН за помирителния процес. Да, сунитите се чувстват изолирани, е, изтикани на заден план. Ние винаги подчертаваме три неща пред всички страни, с които контактуваме. Първо, процесът трябва да е приобщаващ. Кюрди, сунити и шиити. Е, Шиите, разбира се, е, е, не са застрашени от маргинализация, но, но трябва да се постараят да приобщят останалите. На второ място, бойкотът от страна на блока Иракия и от страна на правителството не е, не е нещо, което може да се приеме. но бойкота така или иначе е, вече е вдигнат. На второ място прозрачността. Каквото и да става, трябва да е видимо. Ако е, кюрди, шиити, е, шиити и сунити е, седнат заедно и приемат своеобразна пътна карта, тя трябва да бъде огласена. Значи, приобщаване, не бойкот и прозрачност. Това са трите принципа. И още два проблема в тази връзка. Е, първо, съвета за федерацията или федералния съвет. Конституцията категорично предвижда втора камера на парламента, но нея я няма. Този федерален съвет трябва да бъде втората горната камера. Все още законодателството не е прието и ООН е, работи много активно за създаването на, на втора е, камера. Защото има една тенденция на отцепничество от страна на сунитите в посока на статут подобен на този на Кюрдистан. А след като се създаде горната камера на парламента, е, в която ще бъдат представени е, областните управители от, от различен е, происход, това ще бъде форум за преодоляване на различията. Освен това, трябва да имаме предвид и, и, и следващия въпрос за хуманитарната криза. Но за сега не предвиждаме опасност от приток на бежанци от Сирия към Ирак. Има някъде около 7 до 800 хиляди иракски бежанци, които пребивават в Сирия. Няма изгледите за сега да се насочат обратно към Ирак. Аз съм, между другото, координатори на всички фондове и програми на ООН, в това число ВКБ ООН, и аз тък му такъв въпрос задавам на колегите. Какво ще кажем за сирийските кюрди в северната част от страната? Очаква ли се беженски поток? Готови сме, заедно с Министерството на миграцията и беженците, да приемем беженци, но за сега не се очертава такъв поток. Има около 600 сирийски, сирийски кюрди, които са пресекли границата е, в Кюрдистан. Е, е, оттам идвам, прочим, Но това не са мащаби, които не можем да говорим за беженска вълна. Така че ние наблюдаваме положението, готвим се. В случай, че се очертая такава опасност от беженски поток или беженски вълна от Сирия, беженска вълна от Сирия към Ирак, да действаме съобразно. Сега, що се отнася до правата на човека и нарушаването им, ние не, не мълчим. Определено. Започнем с смъртните наказания. Категорично заявяваме позицията си пред официалните власти. ООН провежда недвусмислена политика на мораториум докато не бъде прият правен ред, който да изключа поначало постановяването на смъртни присъди. И, и разговаряме, публикуваме съобщения за печата, работим с неправителствените организации, въобще е, е, не премълчаваме нищо, е, което е свързано с нарушение на правата на човек. Една независима права, извинете, независима комисия за правата на човека ще играе важна роля, тя все още не е създадена. На лице е експертен комитет на иракския парламент. Той по-настоящем подбира състава ние от даваме голямо значение на процеса и широко огласяваме неговия ход. Нашите специалисти по е, права на човека участват в е, работата на парламентарния комитет или парламентарната комисия. Разговарях с председателя на Иракския парламент и е, споделихме мнение едната и другата страна, че процесът е много важен не само от гледна точка на международната общност, а и от гледна точка на е, иракския неправителствен сектор. Между другото, и неправителствени организации са представени в самия процес на създаване на комисията. Доколкото е прозрачно, доколкото въобще е възможно това да стане прозрачно предвид обстоятелствата. Но е, има и други пречки, други проблеми. Ние във всеки случай настояваме процеса да бъде прозрачен, експертен, тази комисия да бъде наистина независима, да бъде е, е поставена на солидна финансова нога и процесът на съставянето и да бъде прозрачен. Местата за лишаване от свобода, имаме достъп до повечето от тях, изтезанията са проблем, корупцията са проблем. Не винаги, както човек може да очаква, става дума за, за изтезания. Е, става въпрос за, за подкупване е, на свидетели, не само за принуждаването им да говорят чрез изтезания. Следващия доклад за правата на човека ще бъде широко публикуван. и вероятно няма да се понрави е, на мнозина в Ирак, но така или иначе това ще стане през месец април. Кой е отговорен за вълната терористични нападения? Е, отговорът е ясен и категоричен. Само иракчаните. На 31 декември американците се изтеглиха от страната. Въпросите за сигурността са изцяло в ръцете на иракските правоохранителни служби, е, армия и полиция. Но е, в сравнение с преди 4 години, когато бях посланник на Германия в Ирак, нещата са далеч по-добре. Е, далеч по-дисциплинирани са правоохранителните сили на Ирак. Нещата се подобряват. И, разбира се, нека стане ясно, не можем да приемем дори една терористична атака. На 20... Тук можем да говорим за вълна, която се очертава наистина. Предишното нападение беше на 23 февруари вчера поредното. Но във всеки случай има една тенденция на намаляване на насилието. Сега, въпросът за Ашраф. В Ашраф не е имало убийство. Нека да бъдем наясно. Става въпрос за прискърбен смъртен случай. Вчера сутринта, след преместването, един от беженците получи инфаркт на 8 март също имаше смъртен случай, е, обаче. Е, и медицинското обслужване в Кемп Либерти е далеч по-добро, отколкото в лагера Ашраф. Аз чета докладите всеки ден. Всеки ден е, нуждаещите се се извеждат за медицински грижи от лагера Либерти до болнични заведения. За инфраструктурата. Без да навлизам в подробности би било прекалено дълго. Обръщам само вниманието ви на това, че лагерът бе подготвен е бил готов за 5500 американски войници. Е, персонала на мисията на ООН също е пребивавал там. В края на миналата година електричество, водоснабдяване, канализация си бяха наред. И аз мисля, че ако 5500 са живели там, 800 би трябвало да могат. Е, е, поне една част от лагера е инспектирана от ВКБ ООН и одобрена за 800 души. Какво е станало по-нататък, меко казано, поради липсата на съдействие от страна на самите бежанци, опасявам се, е, и за отстраняване на, на, на повредите. Е, нали, ако има теч, той трябва да се запуши, вместо да се остави да тече в продължение на часове. I'm not worried about the infrastructure. However, I do say that there has to be improvement, in particular in terms of electricity. И, разбира се, е, генераторите, електрогенераторите трябва да работят. Е, необходима е климатизация предвид настъпването на, на, на лятото. Е, за личните вещи. В отговор на господин Стивенсън, процедурата е твърде дълга, просто защото много от живеещите в Ашраф искат да вземат много неща. Един, на един човек му трябва един спален чувал, не пет спални чувала. Миналия, миналия път бяха решили да вземат със себе си улични осветителни тела, захранвани с слънчеви батерии. И, и такива неща искаха да вземат със себе си. И иракска страна не желаеше да го допусне. Лични вещи, това да, но наистина не строителни материали, не. Това е. И аз апелирам към всички да съдействат търпението на иракските власти, на, на иракските въоръжени сили е, е факт, то се проявява, но трябва да се прояви и разум от другата страна. По другите въпроси, е, за изхранването. Жителите на Ашраф. Е, предпочитат да си готвят навън на открито. Отказват се от една модерна кухня с капацитет 800 души, предназначена за американските е, военнослужащи, които са пребивавали е, лагера е, по-рано. Непрекъснато го повтарям, модерна, модерен кухненски блок има. Но те предпочитат да готвят навън на открито. Освен това, е, желаят да ползват собствените си лекари, е, нямат доверие на, на иракските медици. а е, Иракските власти не допускат пък другите, просто защото не са със съответните свидетелства за правоспособност в Ирак. Защо процесът, много от вас питат, на ВКБ ООН да не се реализира в самия лагер Ашраф? Аз също зададох този въпрос. Обаче, иракското правителство, когато аз поех нещата, по това време иракското правителство не признаваше ВКБОН. всички жители на, на Ашраф представиха своите молби за убежище, но материала, преписката бе върната, защото Ирак не признаваше тези лица за търсещи убежище, въобще не признаваше процедурата на ВКБОН. И освен това, прибиваващите в Либърти отново не се признават за бежанци от иракската страна. ВКБ он ги признава, но не и правителството на Ирак. Следващия въпрос за, за е, охранителния персонал, е, за неговата враждебност, е, не мога да бъда категоричен или конкретен. Да, няма свобода на движение. Правителството на Ирак гледа на тези пребиваващи в Кемп Либерти като на незаконно пребиваващи, а, а на организацията им, както правилно отбелязахте, като на терористична организация. И, и ни питат нас какво правят европейските е, държави в Европа пък или, или в Австралия или където и да било другаде с незаконно прибиваващи лица на тяхна територия при подобни обстоятелства. Отговорът е очевиден. Сега, опасявам се, че няма гаранция за електроподаването и прочие. Ние наистина всячески се стремим да посредничим в процеса, да внушим на официалните власти, че са поели задължение, което трябва да изпълнят. Но гаранции няма и не можем да обещаем, че няма да има клане. Ако искате обаче да чуете политическата ми оценка, то тя е такава. Иракското правителство желая да се отърве от тези лица. Те бяха на прага на международното летище. С американския генерален консул, който на, на, на разстояние 2 км от, от Кемп Либерти. Нашата служба е на 30-40 минути, не на един час с хеликоптер. А, така че, ако няма провокация, вероятността от събитие, подобно на настъпилото миналия месец април, е ниска. Значи, вие наблюдавате също положението, ние сме наблизо, а от друга страна, както казах, правителството на Ирак е решено да даде шанс на този процес с категоричното условие обаче, че лагера Шрафт ще бъде е, опразнен и закрит до края на април. И аз призовавам всички е, е, да се въздържат и вие, и те от, от провокационна риторика. Да не се прекалява. Working together, I understand the sensitivities with persons whom they dislike because they have a mistrust. Така накрая да се въздържат от естественото недоверие, ако щете. Е, няма как е, обаче да, да се свърши работа, ако не се позагърби и недоверието. Ако от друга страна непрекъснато към нас се отправят нападки, ако в Нью Йорк Таймс, например, сеги стоги се появяват на цели страници материали, отправящи нападки към мен, към иракчаните, към ООН, на кого върши работа това? И ние естествено сме за едно мирно, ненасилствено решение. Меморандумът не предвижда друго. Нека сега да, да проверя какво друго. Да, достъп до правна помощ. Няма достъп до правна помощ. А, и, а, и аз съм си го записал. Това е, е, е част от е, въпросите, които трябва да повдигна пред иракските власти. Защо няма достъп до адвокати? Защото няма дела. Никой не е обвинен в каквото и да било. Такъв е аргументът ако бъде образувано производство срещу когото и да било, е, е, правна помощ ще бъде предоставена. Такъв е аргументът, е, обаче такива наказателни производства няма. Медицинските грижи голям проблем наистина. Аз приканвам пребиваващите в Либерти да допуснат иракските медицински специалисти на територията на лагера, но те на, на този етап не, до, не допускат а, е, е, иракски медици а, е, в лагера. Това, това е неприемливо, това е неприемливо от хуманитарна а, гледна точка. А онези от вас, които настояват за спазването на правата на човека, а, а, призовавам <coughs> да разговарят и с заинтересованите медицински персонал не липсва. Е, при нужда е, е, се осигурява транспорт до Багдад, до, до държавни и до частни дори болници. но, но не може без медицински пункт на място в Либърти. Прибиваващите в Либерти, разбира се, винаги казват, ние си имаме свои лекари. Да, а, а, обаче Обаче, знаете, при всяко медицинско обслужване действа системата на направленията. Кой всъщност при кого праща нуждаещия се? Правоспособно лице ли е това? Е, лекар ли е? Накрая в Ирак вече действат закони. Благодаря. Мисля, че с това изчерпах списък от зададените въпроси. Два коментара. Първо, информацията, която е предоставена на моето правителство, съвпада с информацията, представена от господин Калбер. Второ, по въпроса за статута на мъджахидините, Организацията на муджахидините. Във връзка с европейското право, тя се включва в списъка на терористичните организации. Миналата седмица бе казано, че във връзка с усилията за преместване на обитаващите лагера Ашраф, базата на Организацията на муджахедините ще има ключова роля. Това изявление бе разгледано много внимателно. Това е най-добрият отговор, който мога да ви дам. Е, на въпроса къде се намираме в момента. Председателят, нека да ви благодаря за обсъждането и информацията. Е, Смятам, че въпросът за Ирак сам по себе си е просто един трагичен въпрос. Особено наблюга, наблюдавайки по какъв начин Ирак бива изоставен, ако мога така да се изразя, а Великият Запад беше там от 2002 до 2012 и сега остави след себе си потоп. Нещо, което не ни прави чест. Това, че Садам Хюсин вече го няма е чудесно. Но това, което оставяме в страната в момента е катастрофално колко хора загубиха живота си, колко още ще ги последват. Страдата е на практика разрушена. Малцинствата са в ужасно положение. Плачевна е обстановката. Човешка трагедия, говореща за слабостта на Запада. Материална и нематериална слабост. Имам смътното чувство, че и в Афганистан няма да е по-различно. Това е въпрос, който до някъде е свързан и с лагера Ашраф защото сигурността на иранците там от политическа гледна точка е критична. В Ирак сигурност всъщност никой няма да може да гарантира в дългосрочен план. Нито Запада, който остави след себе си такъв един Ирак, нито иракското правителство. То пък още по-малко от Запада. Така че, според мен, при тези обстоятелства мисля, че начина по който ОНЕ се грижи, както ни беше разказано, тук е единственият начин за защита на тези хора, колкото и да е неудобен и труден той. В стария лагер те няма да имат шансове за бъдещето си. Никой от нас няма да отиде да ги защитава, най-много да пращаме съболезнователни телеграми. Смятам, че сме длъжни да се погрижим тези хора от лагера да получат шансове за бъдещето и трябва да бъдат приети в различни европейски страни. Изобщо световната общност трябва да помогне защото тези хора нямат и шансове да отидат в Иран, ако искат да оцелеят. Просто не е възможно някъде да се създаде такава колония. Има хиляди причини да не се прави това. И така благодаря на господин Коблер а, за това, че работите при тези ужасно трудни условия там. А, благодаря и на представителите на Европейския съюз и на САЩ, които работят там и се опитват да направят нещо добро за хората. Ние ще продължим да наблюдаваме обстановката. Имаме различни мнения в парламента по отношение на връзките с тази страна, но има нещо, което е над всичко останало. Това са хората. Може би точно на това ниво ще се разберем. Благодаря ви. Дебата на, за становището на госпожа Де Кайзер се отлага за 27 март. А утре сутрин започваме с гласуване. За съжаление няма да бъда тук. Утре трябва да си лъсна обувките, да си смена ризата и да се явя в Люксембург, където ще имам честа Великият херцог да ме приеме и ще присъства и холандският крал. Няма какво друго да правя, освен да съм щастлив, че имам тази възможност. Приятна вечер! Gespräch mit dem Großherrn der König, der Präsident des Europäischen